Good morning, dear colleagues. Здравейте, уважаеми колеги. Добре дошли а, във втория ден на нашето заседание на нашата комисия. Трябва да съобщя по молба на докладчетата госпожа Габриел, последната точка от дневния ред, а, либерализацията на визовия режим с Грузия, се отлага за понеделник 25 т.е. следващия понеделник. И сега започваме с първата точка от днешния дневен ред. европейския пътен документ за връщането на незаконно гра... прибиваващи граждани на трети държави. Ще дам думата на докладчика. Господин Халахо, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, колеги, един от провалите на по на политиката за обежища в Европейския съюз е провалът на държавите членки да върнат обратно тези лица, чиято моба за обежище е била отхвърлена. отхвърлена. Повече, по-малко 40% от решенията за връщане всъщност се изпълняват. Този провал има няколко последици. На първо място, а, така се способства за а, използване неправомерно на системата за обежища. Знаем, че много голям брой от тези, които преминават Средиземноморието, идват от държави, а, в които има много малка вероятност да бъдат а, признати за бежанци. Също така доверието в системата за обежища спада за европейските граждани. Също така се използват ресурси, които иначе трябва да се използват за тези, които наистина се нуждаят от защита. Сложна е, е тази ситуация и със сигурност няма едно единствено магическо решение. 13 държави членки са по-успешни отколкото останалите при връщането на а, хората обратно в техните рутини. Би било интересно да се разглеждат а, опита и практиката в тези държави членки. И макар да няма а, едно единствено магическо решение, има много малки неща, които могат да се извършат, за да се подобри ситуацията. Една от идентифицираните причини за неохотата на държавите по происход да приемат обратно своите граждани е а, липсата на единен пътен документ с а, характеристики за сигурност и с припознаване на държавата по происход. Предложението на комисията се опитва да се справи с този а, въпрос. Аз широко подкрепям предложението. С хармонизирания пътен документ се надяваме да намалим бюрокрацията и разходите не само за нас самите, но и съответните трети страни. Моите предложения включват необходимостта да има по-високи технически и стандарти за сигурност, особено що се отнася до предпазването от фалшифициране. И освен това, освен тези характеристики за сигурност, които са предложени, аз бих предложил и технически стандарт за тези документи. Този преразгледан пътен документ не включва само по-засилени мерки за сигурност. Той е свързан с изграждането на доверие между Европейския съюз и третите страни. Ето защо аз предлагам, където е възможно и необходимо, да има допълнителна информация за лицето в посока на борба с а, трафика на човешки същества. Също така предлагам документа да се а, издава на официалния език на а, държавата, която го издава, плюс английски или френски, плюс езикът на държавата по происход. Госпожо председател, не трябва да оставяме да минават годините преди да се справим с проблемите които имаме с връщането на лица в трети държави. Ето защо аз предлагам да се извърши подробен, обстоен анализ на работата с този пътен документ, включително с нивото на признаване от трети страни на такива документи. Тези данни са ни нужни, за да установим къде са слабите моменти, слабите места. Не знаем в каква степен а, тези а, нива на връщане обратно в държавата по происход всъщност зависят от а, пътния документ. А, комисията говори за необходимостта от а, оперативна съвместимост на информационните системи на държавите членки. Да няма отделни а, разделни ръчни силози от информация, а да има мащабна възможност за комуникация между различните системи. Това е нужно навсякъде в Европейския съюз, за да а, предотвратим и вторичното движение на отхвърлените на лицата, чиято му база обеща е отхвърлена. Що се отнася до а, пътните документи и най-вече свързаното с незаконно пребиваващите граждани на трети страни. Ето защо смятам, че документите и на деца трябва да бъдат въведени в системата Евродак и Евроюст и Шенгенската система, извинявайте. За да може този документ да бъде ефективен, той трябва да а, бъде част от а, сериозни усилия от Европейския съюз в посока на по-доброто признаване от трети страни. Всъщност, признаването на този пътен документ трябва да е задължително преди всякакви следващи стъпки. Госпожо председател, това е много чувствителна и политизирана тема. Ето защо аз намирам, че е нужно да подчертаем, че това предложение не е, е свързано с промяна на правила или създаване на нови правила. Става въпрос по-скоро за по-добро осъществяване и прилагане на правилата, с които вече разполагаме. Това е от интерес на всички. Благодаря. Благодаря много, господин Халахо. Сега давам думата първо на докладчите в Сянка, госпожа Мусолини. Не я виждам сега. Преди я видях, но сега не я виждам. Тогава давам думата на госпожа Дати. Госпожа Дали. Благодаря, госпожо председател, представители на комисията, останалите колеги. На първо място ще благодаря на докладчика за работата по този документ. Като социалисти и демократи ние смятаме, че един пътен документ, който реално а, работи, а, означава да имаме политика, която а, покрива всички аспекти на това явление. Първо, оттам какво се случва в държавите, от които а, идват тези а, хора, после какво се случва в нашите държави и съответно на следващото място връщането. Трябва политиката да обхваща цялата картина, даването или отка, отказа на беженски статус не означава политика. 60% от а, мигрантите, които трябва да се върнат обратно в държавите по происход, продължават да живеят в Европа в много лоши условия, в бедност и с а, реално никакви права или гаранции. Те се намират в а, празнота от а, законодателна гледна точка, без реална перспектива, защото техните държави по происход отказват да ги а, приемат поради липсата на документ или защото не признават нашия пътен документ. А, дали е правилно така? Разбира се, че не. Всъщност даже това е в противовес а, с член 13 от споразумението от Котуно и какво а, правим по въпроса. Този регламент се опитва именно да реши а, въпроса като социалисти и демократи. Смятаме, че трябва да има ясен, директен документ, който ще улесни приемането от трети страни и също така да осигури спазването на а, фундаменталните права на мигрантите. Това е техническо досие и трябва да остане в това приложно поле. Няма да приемем а, допълнителни условия, които а, пречат на хората да се върнат в държавите по происход. Трябва да работим за хуманно връщане а, на гражданите на трети страни в техните родини. Ето защо очаквам с нетърпение да продължим работа с докладчика и с другите докладчици в Сянка и се надявам да постигнем текст, който може да допринесе за реални резултати в крайна сметка. Благодаря госпожа Дали, госпожа Мусолини. Благодаря, госпожо председател. Нашата политическа група подкрепя документа. Смятаме, че докладът е много важен, защото много добре отразява документа от 1994 година. От тогава настъпиха много промени. говорим не за някакви специфични спешни случаи, а за хроничен проблем. Затова нашата позиция към целия доклад е положителна. И все пак ни се ще да се каже, че в регламента трябва да се наблегне повече на задачите на Европейския съюз, особено по отношение на сключването на споразумения за реадмисия. С други думи, Европейският съюз трябва да работи заедно с държавите членки – Знаем, че регламентът не третира, разбира се, предпоставките за връщането. Той е просто технически специализиран документ, но за да бъде еднообразно прилаган са необходими ясни правила, ясни формулировки и много ясни текстове в разпоредителната част. Не бива да има никакви недоразумения в материално-правната част на текста. Защото този регламент заменя стария действал регламент, трябва да бъде строго експертен документ, строго технически документ. Това е много важно за мен. Друг важен въпрос за мен е уреждането на проблема с непридружените непълнолетни лица, не само в преамбюла, а и в материално-правната част на текста. Друга тема, която ме вълнува, са допълнителните финансови средства. Благодаря, госпожа Мусолини. Госпожа Свинберг. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Нелегалните мигранти, които отказват да приемат решението за връщането им, са огромен проблем и за никого не е тайна, че той нараства. Защото често става дума и за престъпност – така че не може да не се смята за проблем не спазването на закона, което води до подкопаване на върховенството на закона. Проблемът с а, практическото прилагане на връщането е от огромно значение и за други области от живота на Европейския съюз. Затова подкрепям а, доклада и съм съгласна с предложение за изменение 5А. Признаването на този нов документ, нов пътен документ е изключително важен. Благодаря, госпожа Саржентини има думата сега. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Извинения за моето закъснение. Нека започна с това, че става въпрос за технически файл, техническо досие. Нека остане техническо. А иначе няма да постигнем съгласие, ако го превърнем в политически. Ще ви кажа защо, поне от гледна точка на зелените. Не смятам, че проблемът с това да се опитваме да върнем обратно хората, било то защото е, са останали твърде дълго или защото им е отказан някакъв статус. Няма общо този проблем с е, дейността от наша страна или бюрократичната част в Европа. По-скоро става въпрос за това, че не могат да се върнат обратно хората, не ги приема тяхната собствена държава. А, принципно, даже съм виждала хора, които искат да се върнат, но не признават документите им. Така че ние можем да работим по този пасаван от наша страна, но а, ако нямаме ако така или иначе имаме споразумение с тази трета държава, че ще приеме на основата на този документ лицето обратно, то няма причина да откаже. Така че, ако работим за тези, които наистина би трябвало да пребъдат, бъдат прияти обратно, мисля, че няма проблем с това. Но ако става въпрос да се движат хората от тази трета страна, няма как това да стане. Виждам, че докладчикът е включил докладчика е включил някои пояснения на неговата политическа позиция и гледище. Разбира се, няма да се изненадате, че аз не ги споделям, но освен това не смятам, че допринасят за каквото и да било. Кратки пояснения, моля. Този пътен документ е, включва снимка. Докладчика казва с формата от предишните снимки. Нормално е, че няма да включим снимка от е, плажа, да речем. Но как получаваме тази а, е, снимка, защото съществува в системата ли, в системата ли директно, а, я а, включваме, как имаме гаранции, че съществува вече и е направена снимка от предишна му база, беженки, беженски статус или какво. А какво става с хората, които не искат да бъдат фотографирани? Как се процедира при такива случаи? Ще спра до тук, защото толкова много закъснях, но молбата ми е да не политизираме, защото когато политизираме, ще стигнем до положение, в което не може да постигнем а, съгласие. Госпожа Вержия, като докладчик в Сянка, искате ли да реагирате? И аз се извинявам, че закъснях. Само искам да кажа, че бях много задачена от начина по който е изменил докладчик а, а, който е изменил текста, но напълно споделям казаното госпожа Сарджентини. Нека това да остане един а, технически файл, защото иначе няма как да постигнем политическо съгласие. Благодаря. Благодаря, госпожо Вержия. Други, а, които да искат да се изкажат, обръщам се към комисията. Искате ли да добавите нещо? Заповядайте. Добро утро на всички. Емануел Кабо се казвам от Киран дирекция Home. Няколко думи по предложението от страна на комисията. Причината, поради която го правим, е, че в момента нямаме хармонизиран документ за връщане с силни характеристики за сигурност. И знаем, че това представлява проблем за ефективността на нашата политика по връщане, което, знаете, е основен приоритет за Европейския съюз и държавите членки. Това, което се опитваме да направим с настоящото предложение в общата верига за обратно връщане, да направим така, че пътният документ е силен, силна връзка, силен документ. Да не става така, че някои държави да не приемат документа на Европейския съюз, защото няма достатъчно елементи за сигурност. И така това е а, просто заздравяване на едната, а, един елемент от нишката. Знаем, че има много други елементи, свързани с връщането обратно в страните по происход, така че в случая става въпрос за изключително техническо предложение, което осигурява а, възможността за надежден документ за връщане и няма как да е нещо по-различно от технически техническо предложение. Редица предложения за изменение има по техническия стандарт за фотографията, за снимката, за ам, езиците. Трябва внимателно да получим тези е, изменения, за да сме сигурни, че няма да създадем допълнителна бюрократична тежест, да забавим и да утежним процеса, защото все пак нашата цел е да се използва лесно от държавите членки документа и да не е скъп. Измененията по член 5а споразуменията за редмисия да бъдат условие за използването на пътния документ. За нас това няма смисъл. Много са трудни преговорите с държавите за обратно връщане. Много голям брой от тях не иска да приемат а, такива а, споразумения, тъй че ни е нужна гъвкавост и това а, върви с едно постоянно политическо усилие, а пък ако нямаме и пътен документ, наистина става въпрос за, една слаба, за едно слабо място в процеса. Визата. Трябва да използваме визата като начин за натиск и според комисията е добре е, държави, които ни се сътрудничат по темата за редмисия, да се използва лоста на е, визата и визовия режим, но в момента се преразглежда визовия кодекс, който ще бъде обект на тристранни срещи и а, е, не там е мястото за обсъждане на това техническо предложение. Евродак и Шенгенската информационна система комисията работим за използването на ШИС и евентуално Евродак за по-хомогенна информация от държавите членки за писмените решения. Има и а, изследване за възможността да включим това решение като част от Шенгенската информационна система но процесът не е завършил. Има данни, които можем да включим в ШИС и в Евродак, но не и документ. Така че ще видим какво е възможно и вследствие на това изследване, може би ще има предложение от комисията, но отново не тук е мястото да а, обсъждаме тази тема. Ето защо а, в заключение ще кажа, че с това предложение се опитваме да решим един малък а, технически въпрос и искаме да се приеме документа колко може, колкото може по-скоро. Благодаря много. Обратно към докладчика. Благодаря, госпожо председател. Нямам какво да добавя по а, същество, само ще а, припомня на, до, на колегите, че крайният срок е 24 април, казва докладчика. 28 април поправя го а, председателката, в 5 часа е крайния срок. Да, моя грешка, казва а, докладчикът. Извинявам се. тогава преминаваме към следващата точка в дневния а, ред засилване на проверките в съответните бази данни на външните граници. Нашата докладчица е госпожа Моника Макове. Тя е сред нас. За мен това е едно изключително важно предложение и веднага ще и дам думата. Почвам. Mulțumesc, doamna președintă. Securitatea Europei și a cetățenilor ei este o prioritate absolută. Mulți dintre jihadiștii responsabili... Сигурността на европейските граждани е изключително важна. А, атаките и също броя на джихадистите непрекъснато нараства. Трябва по-добре да защитаваме външните граници и да разполагаме с нужните средства за това. При промяната на ШИС се изисква да има пълен контрол върху всеки граждане, върху всеки човек във всички бази данни. И това се отнася както за европейски граждани, така и за такива, които не са граждани на Европейския съюз. Тази системна проверка ще се осъществява за всеки отделен човек и това ще има сериозно въздействие върху тези, които преминават границата. Затова предложението позволява на държавите членки да извършват случайни проверки на базата на оценка на риска, извършени от съответните държави членки. Тази оценка трябва да установи дали има основания за контрол и че ще се отнася за конкретно лице и че няма да се използва за други цели. Кои са най-важните елементи на доклада? От самото начало искам да кажа, че контрола трябва да има конкретна цел, има и дерогации, когато държавите членки трябва да извършват такава оценка на базата на риска, трябва да се прилагат в случаи на изключения само за определен срок от време и това трябва да се отнася до всички видове граници, както сухопътни, така и въздушни и морски. Както вече казах, целта трябва да е конкретна освен това, трябва да се оценява ситуацията за въздушния транспорт. Държавите членки могат да въвеждат дерогации за срок от 6 месеца. Още на този етап бих могла да кажа, че това е твърде дълъг срок 6 месеца и за това аз имам намерение да предложа по-кратък срок. Що се отнася до оценката на риска? Вече казах, че трябва да се осъществяват проверките целево и тази информация трябва да се предостави на Европейската комисия, на Frontex и на съответните държави членки. Това е друго изменение аз предлагам 12 месеца след влизането в сила на регламента, комисията да представи на парламента и на съвета оценка на последиците от дерогацията. Тоест отново става дума за целеви контрол. Целта е да има минимален брой контрол, но този контрол да бъде системен за пътниците, за да се избегне дублиране на контрола на лица, които преминават през границата на държавите членки. Държавите членки биха могли да осъществяват контрол при излизане от територията. Целта на тази дерогация да не се допуска двойна проверка в същата база данни, да се стига до загуба на време. но трябва да се извършва системна проверка във всички бази данни и това трябва да става максимално често от ноември 2014 в Румъния се прилагат тези проверки за всички е, граждани по всички видове граници на Румъния. За да се засили сигурността, предлагам държавите членки, които не са въвели временно контрол по вътрешните граници, да преминат към системен контрол в всички налични бази данни в Шенгенския кодекс. Има правно основание, има правило мутатис мутандис за контрола по границите. Относно изменение 22, то визира използването на всички налични средства с цел борба срещу тероризма и засилване на контрола по границите европейските граждани, които нямат е, гражданство на определена държава членка, трябва техните данни да се проверяват в съответните бази данни на държави, които са извън Европейския съюз, т.е. да може да се консултират други бази данни, а не само ОШИС или на Фронтекс, или на Европол, или на националните органи. Това може да става на базата на двустранни договори между Европейския съюз и трети държави, които не са членки на Европейския съюз. Това също се отнася и за сътрудничество с други международни организации. Освен това, трябва да има по-добро международно сътрудничество по защита на сигурността и борба срещу тероризма. Всеки допълнителен контрол трябва да се осъществява при гарантиране на сигурността на гражданите. Те не могат да живеят в условия на терор. Правото на живот е застрашено, така както стана ясно при последните атентати. Разговарям с много граждани и констатирам, че според тях Европейския съюз не прави достатъчно и те считат, че се предприемат мерки с закъснение и че терористите се оказват по-добре подготвени, осъществяват тези атентати, а ние само изразяваме съжаление за слушалото се. Считам за това, че трябва да действаме по-бързо, да се откажем от бюрокрацията да намалим бюрократичния начин на действие, да се промени Шенгенския кодекс, да се гарантира сигурността на границите. Това въжи особено за външните граници. Ето защо трябва да приемем тези разпоредби максимално скоро, за да не допуснем загуба на човешки живот. Очаквам вашите забележки. Крайният срок за Представяне на изменения е 28 април. Благодаря ви, госпожа Макове. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Първо на госпожа Кодрицка. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Маковей за нейното цялостно експозе. ЕНП сме съгласни като цяло с съдържанието на доклада, тъй като отразява бъдещите предизвикателства по отношение на сигурността в шенгенската зона. Освен това, считаме, че акцента трябва да бъде върху сигурността на европейските граждани. Именно за това трябва да се гарантира сигурността на външните граници на Съюза по един по-ефикасен начин, чрез обмен на информация при съответна защита на личните данни. Радвам се, че в доклада е предвиден преходен период от 6 месеца за всички видове граници, особено в началото. Така няма да има отрицателен, прекалено висок ефект върху трафика. Ние трябва да сме прагматични, трябва да сме реалисти, което означава, че трябва да приемем този 6-месечен период за преминаване към новата система по всички видове граници. Ще предложа някои изменения, свързани с достъпа до различните бази данни, за да се дефинира, ако даден, да се дефинира дали дадено лице съставлява или не заплаха за обществената сигурност. Трябва също да има добър обмен между базите данни. Искам да подчертая важността на някои държави членки, които не са част от шенгенското пространство, но имат външни граници на Съюза. Те трябва също да прилагат тези норми за защита на външните граници. Комисията трябва да осигури финансова подкрепа на държавите членки и също да предложи колко пропускателни пункта трябва да бъдат инсталирани на всяка граница. Аз считам, че проверките също трябва да се извършват целево. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Кодрицка. Госпожа Файон. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на Моника за това, че представи доклада. Несъмнено, ние искаме сигурност за европейските граждани. Но имам няколко притеснения. Ще се спра само на някои от тях. Считам, че предложението на Европейската комисия е твърде ориентирано към сигурността, и загърва принципа за пропорционалността. Сигурно комисията ще вземе думата по-късно, но искам да разбера защо няма оценка на въздействието, което обикновено се прави при подобни предложения. Не разполагаме с емпирични данни, че системните проверки на всички европейски граждани, които влизат или напускат границите на Съюза, ще подобрят сигурността граничните служители към днешна дана, дата вече са твърде обременени с твърде много изисквания от а, Шенгенския кодекс. Аз съм била на посещение в а, рамките на разглеждането на пакета за интелигентни граници. И мнозина от служителите ми казват, че в а, пиковите часове и към днешна дата те не могат да проверяват визите в виз системата, въпреки че е задължително, тъй като има съпоставени са поставени силен натиск и липса на време. Освен това, ако добавим европейските граждани, които са две трети от пътуващите, ще установим, че ще имаме сериозен проблем по границите. Боя се, че Европейската комисия не е направила достатъчна проверка на евентуалния ефект от прилагането на това предложение на практика. Считам, че системните проверки на всяко лице в наличните бази данни ще имат непропорционално висок ефект, особено по някои граници. Например, границата между Словения и Харватия. Там имаме практически затруднения с прилагането на това решение. Имаме близо 52 милиона ам, души, които преминават ежегодно. Освен това, 10 000 души ежедневно пътуват и те трябва системно да бъдат проверявани. Какво ще означава всичко това? Като разгледах е, много внимателно предложението, моята позиция е, че системните проверки трябва да се осъществяват е, само когато са необходими на базата на оценка на риска. Или можем да правим на случайен принцип проверките, при пълно спазване, разбира се, на основните права. Всички нискорисковите категории на европейски граждани трябва да бъдат изключени. Аз ще предложа изменения в тази насока. Надявам се, че ще можем да подобрим предложението. Ние нямаме нужда от е, още един нормативен акт, е, който да не е съобразен с реалностите. Благодаря, госпожа Инфелд. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за направеното изложение. Аз е, споделям повечето от притесненията, изразени от госпожа Файон току-що. Ние искаме мерки за сигурност там, където са необходими. Така е. Но това трябва да бъде според оценка на потребността и да бъдат пропорционални. Тук говорим за една мярка, която ще има потенциално голям ефект върху трафика. И аз споделям безпокойството от това, че няма оценка на въздействието на пътникопотоците. Доколкото разбирам, един ден на, на Шарл де Гол Франция е експериментирала а, този вариант и са се отказали от там, защото летището не е било в а, състояние да се а, справи. Ако Шарл де Гол не са успели да се справят, как можем да очакваме от останалите летеща да го направят. Трябва да сме внимателни при подобни решения. Изглежда има тенденция на комисията системно да не придружава предложения, представени на комисията Либе, с оценка на въздействието. Аз не разбирам какви са причините за това. Освен това искам да разбера защо може да има изключения от системни проверки върху сухопътните и морски граници, но не по въздушните граници. Не разбирам също логиката между правило, правилото да бъде системни проверки, а изключението целеви, базирани на риска проверки. Ако нещо е базирано на риска, това означава, че сте направили това, което е, трябва да направите, а именно да намерите решение на риска, който съществува. Ако няма риск, тогава защо да се правят тези системни проверки, ако няма необходимост възоснова на оценката на риска. Затова правото трябва да бъде целеви, базирани на риска проверки, а изключението да бъде системни проверки. Освен това, трябва да разгледаме вече съществуващите инструменти. Ние използваме, имаме ПНР Беше ми казано, че някои държави членки сега оказват натиск върху превозвачите системно да събират API data, данни и по вътрешните полети. Ние трябва да проучим този въпрос. Така че трябва да видим какви са инструментите, които вече съществуват и как те се вписват в новото предложение за система за влизане и излизане. И още две бележки накрая. Ако това ще бъдат целеви, базирани на риска проверки, тогава каква ще бъде основата за оценка на риска? Дали на базата на профилиране ще се прави тя или на какъв принцип? И на последно място, нека да отстъпим малко назад, нека да не изхвърляме всичко ние действително искаме да имаме сигурност, но трябва много внимателно да преценим откъде идват заплахите. Ние доста се фокусираме върху заплахи, които идват отвън. Мисля, че това е човешки рефлекс. Винаги да счита, че рискът е нещо външно. Но ако видим реалните заплахи при атентатите от последно време, ще установим, че те идват в голяма степен отвътре, а не отвън. Затова необходимо ли е да предприемаме мерки за сигурност? Да, трябва да ги предприемем, но те трябва да са пропорционални, необходими и най-вече да бъдат ефикасни. Благодаря, госпожа Виржия. Аз също искам да благодаря на докладчика. Споделям в голяма степен анализа, който беше представен от госпожа Файон, както и от госпожа Инфелд. Ние всички сме за това да има сигурност за всички, които живеят на територията на Съюза. Същевременно реакцията, прибързаната реакция никога не е нещо здравословно. След атентатите в Мадрид го констатирахме. И бяха предприяти мерки в сферата на далеко съобщенията, които сега са отменели, отменени от съда на Европейския съюз. Действително, повечето от терористите се оказват европейски граждани, а сега искаме да засилим външните граници. Това нещо не го разбирам съвсем относно този системен контрол върху всички граждани, които пристигат, върху всички, които са на наша територия, как това може да се направи без да се засегнат пътникопотоците, без е, да се създадат е, задръствания по границите. Това също не го разбирам. Как това може да стане без допълнителни разходи за държавите членки? Как ще стане това? ще са необходими човешки ресурси, ако искаме да избегнем дълги опашки. Освен това се предлага по-добро сътрудничество с а, трети държави. Аз не считам, че можем в един европейски текст а, да налагаме на трети държави да правят същото, като Държавите членки, те имат собствени документи за самоличност, така че и тук имам въпросителни. Ние знаем всички, че проблемът е в недоброто сътрудничество между държавите членки. Те не изпълняват своите задължения. Госпожа Файон ни даде примери в това отношение. И относно пропорционалността, относно това, че няма оценка на въздействието. Бяха приведени а, примери. Софи Инфелд говори за примера за Шал де Гол. Също в Страсбург можем да дадем такива примери. Там имаше опит да се налагат, наложат системни проверки, но се оказа нещо налудничево, защото летището не разполага с ресурси за осъществяването на подобен тип контрол. Аз пътувам по-често с влак, така че нямам особен проблем, но искам да пожелая успех на всички колеги, които използват самолети, за да пристигнат в Страсбург Държавите членки до момента винаги са имали възможност а, да осъществяват а, а, по преценка контрол. След атентатите Франция изиска да се наложат такива системни проверки, но не беше направено. Сега в регламента, промерката промяната в регламента за Шенген се прави такъв опит. Аз не съм убедена, че това ще доведе до някаква особена проверка, до революция. Още веднъж държавите членки призовават а, Съюза да покрие собствените им недостатъци а, и комисията прилага допълнителен текст. А, мисля, че нещата са обърнати с главата надолу. Трябва да видим каква е кохерентността на всичко това защото се прави опит да се променят всички текстове по този въпрос. По какъв начин ще се координираме с текста, който беше прият за регистрационните данни на пътниците, с текста, който разгледахме за интелигентните граници, за този, който се разглежда в момента по отношение на Евродак. Аз се опитвам да следя всичко това, но не разбирам вече какво точно се опитваме да направим. Считам, че държавите членки искат да си измият ръцете от собствената им отговорност. Европейския съюз не е нещо различно от държавите членки и да се записва на хартия поемането на отговорност от Европейския съюз, няма да разреши по никакъв начин проблемите на нашите граждани, на онези, които живеят на наша територия. Разбира се, съжалявам, че не можем да предотвратим бъдещи атентати, но трябва да имаме предвид също и как тези решения ще отразят на свободите. Благодаря, госпожа Вържия. Госпожа Луначек има думата. Благодаря на госпожа Макове за представенето, но споделям повечето от опасенията, повдигнати от последните няколко оратори. Да, сигурността е много важен въпрос, но пропорционалността, необходимостта са елементи, които недостатъчно са изяснени от комисията в това предложение. Както каза и Таня Файон, Комисията сега вече прави оценка на въздействието на всичко, но защо не направихте тук? Защото това е определено много конкретно предложение и трябваше да има оценка на въздействието. Спомням си на първото четене как Фронтекс казаха, че тези проверки на летищата ще, поемат, ще е, отнемат само една-две секунди. Е, но сега ето чуваме какво се случва на Шал де Гол, че не са се справили. знам какво се е, случва и в Страсбург, тези, които идват със самолет. Мисля, че тук определено липсва оценка на въздействието и без него не виждам как изобщо бихме могли да предприемем последващи действия. Искам да повдигна и друг въпрос знае много добре, че що се отнася до терористическите атаки, нарушителите, извършителите са отгледани, живеят на този континент. Те не са бежанци и е много важно да направим това разграничение. В едно от заседанията от комисията беше казано, ами да, но трябва да видим граници, където има туристи, хора, които пътуват до работа през границите и където има повече бежанци. Извинявайте, но тук става въпрос да предотвратим връщането на терористи от Сирия. Не става въпрос за бежанци. Това трябва да го разграничим в начина по който мислим и в предложение като това. Споделям и загрежеността а, за а, основаните на риска проверки и целенасочени, но все пак как се определят тези рискове? Някакво профили... профилиране ли ще има или всеки, който има по-тъмна кожа, ще бъде проверяван, а по-белите могат да минават? Как ще се случи това? Не е ясно. Искам да позова на три от измененията на госпожа Маковей, 14-то изменение, където се казва в случай на временно въвеждане на контрол на вътрешните граници, вследствие на глава 2, част 3, член 7 ще се прилага в съответствие. Това би означавало държавите членки във вътрешните граници могат автоматично без те искат от комисията да прилагат същите правила. Аз не мисля, че това трябва да е автоматично. Не смятам, че би следвало да може да се направи същото на вътрешните граници автоматично. Но ако те видят, че е нужно допълнително действие, могат да пишат на комисията и да получат одобрение. Изменение 21 което се казва, че а, консултирането с конкретните, проверката в а, конкретните бази данни, споменати са три, но смятам, че списъка с базите данни трябва да бъде а, изчерпателен, а не по всяко време да могат да се добавят всякакви бази данни. Смятам, че трябва да се измени както в тази посока. После, изменение 22. Тук бих казала, че би било необходимо бази данни, които се включват заради споразумени с трети страни, може би не автоматично, но могат да бъдат проверявани през ШИС и след това да бъдат ползвани, но не автоматично. Благодаря, госпожа, госпожа Вимбак има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на авторката на доклада. В днешно време контролът е много актуална тема и аз съм за. Свидетели сме на това, което става около нас, не само атентати. Така че предпочитам да се наредя на опашка на летището, за да ме проверят, отколкото да седна в метрото непроверена или в влака. Разбира се, че на летищата ще има засилен контрол, може да е малко неприятно, може да отнема време, но нека да помислим за сигурността. Това се прави в нейно име. Това, което предлага нашата авторка на доклада, впрочем аз а, подкрепям предложението като цяло, но нека да а, не забравяме, че терористите са сред нас и в повечето случаи са хора с гражданство на страна от Европейския съюз. Знаете, че 5-6 хиляди терористи живеят в Европейския съюз постоянно. Тъй, че не е достатъчно проверките да се извършват на така наречените външни граници трябва да се извършват проверки на границите между държави членки. Приветвам в този смисъл предложение за изменение 3 за контрол при влизане и излизане от страната. Също така предложение 18 за 6 месеца. Мисля, че 6 месеца трябва да се заличат и да се каже колкото е необходимо. Сега госпожа Мусолини има думата. Благодаря. Аз също съм съгласна с предложението на авторката. Съгласна съм и с казаното от е, докладващите в сянка. Много разумни неща се казаха. И все пак оставам с впечатлението, че казваме горе-долу така, че след като не можем да предвидим земетресенията, можем да строим сгради и на вулканична почва. Мисля, че това не отговаря на потребностите на гражданите от сигурност. В предложението се казва, че проверките трябва да се извършват на външните граници на Съюза, както и на вътрешните му граници. Какво означава това? Ако преодолеем националния си егоизъм, ще трябва да си сътрудничим за това ще внеса предложение за изменение на базата на случилото се на Завентем в Брюксел. Сега трябва да се явяваме 3-4 часа преди полет на брюкселското летище. Ако някой си загуби паспорта в Брюксел, поне така ми казаха, трябва да отида веднага в съответната община, за да съобщи за това, тъй като нямало комуникация между полицейските служби. А, такъв пример ви давам. И сега говорим за Евродак, за ШИС и други системи, които се споменават в редица доклади. Това, което искам да кажа е, че трябва да има връзка между тях т.е. да укрепим сигурността на външните граници, като същевременно преодолеем националния си егоизм, егоизъм и о, свържем, обвържем помежду си системите за информация. Комесията. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да отправя благодарности към вашата комисия за това, че приоритизира този файл така, както даде приоритет на един друг елемент от пакета за границите, а именно предложението за създаване на европейски брегова, европейска брегова и, и гранична охрана. Ще направя няколко общи коментара и след това ще коментираме подробно, когато получим предложенията за изменения от докладчиците. Първи общ коментар. Някои казват, това е предложение, което идва от а, желание за повече сигурност. Да, така е, но не трябва да гледате на това предложение изолирано. То е част от една голяма серия от инициативи и мерки, които комисията предлага за по-добро управление на миграцията като цяло и по-добро управление на външните граници. Така че да, това а, предложение е повече в посока на сигурността, но това не са предложения от комисията, които да се наричат пакет за сигурност, да речем. Има различни други елементи. Втори общ коментар. Имаше доста а, коментари от вашите чинове за липсата на оценка на въздействието за редица предложения на комисията напоследък. Да, така е. И мисля, че е съвсем нормално оценката на въздействието да съществува, но мисля, че госпожо председател, че това е по-общо и по-политическо обсъждане, отколко което а, не би трябвало да се отразява към обсъждането на това конкретно предложение, тъй като бих ви уверил, че това а, а, предложение не се е изготвяло изолирано. Ние говорим с държавите членки, с техните служби по границите, обсъждаме с Frontex. Така че не става въпрос за абсолютно необосновано предложение, само защото няма оценка на въздействието. Но а, като цяло липсата на оценка на въздействието трябва да бъде въпрос, който върви към комисията. После въпроса за пропорционалност. Нека да припомня, госпожо председател, какво съществува днес. Има задължение с държавите членки да проверяват систематично всички лица, преминаващи вътрешните външните граници, включително европейски граждани. Така че в момента всички граждани, които преминават границата, се проверяват. Това не е а, нов въпрос. Това, че а, има систематични проверки, не е въпрос на пропорционалност. Това е нещо, което се прави днес. Това, което цели това предложение, е по време на тези систематични проверки да създаде задължение за систематични проверки в бази данни но принципът на систематичната проверка си съществува. И разбира се, тук е много добре обяснено от комисията в обяснителния меморандум. Може това негативно да се отрази на а, времето за обработка и за това ние сме предвидели дерогации, изключения за сухопътните и морски граници. И така, защо съществува тази разлика между въздушните и сухопътните и морски граници? Това е свързано с вече съществуващата инфраструктура и начина по който се извършват проверките и е, естеството на потоците. В летищата не съм наясно с ситуацията в Страсбург, която вие цитирате, но по принцип в, на летищата всеки пътник и сега се е представя пред кабина за контрол и бива проверяван. Тяхната проверява се идентичността и националността на а, този пътник. И след това има допълнителни про, проверки на основата на различните елементи на риска, които тази година бяха преразгледали на основата на а, различните елементи, свързани с а, странните бойци. Това обаче не е а, някакъв сребрен куршум, който ще реши всички проблеми но ще ни позволи на границата да установим идването или заминаването на чуждестранни бойци. Това означава, че трябва да се проверят базите данни, документите на а, лица, които са заподозрени, че са чуждестранни бойци, когато се опитват да влезнат в шенгенската а, зона от а, друга държава, на която да речем, в която притежават паспорт. Инфраструктурата позволява да се добавят към вече съществуващите систематични проверки, други систематични проверки в базите данни. В съвета а, има дискусия за продължаване на а, преходния период и за повечето държави членки в съвета 6 месеца е приемлив период. Докладчикът е предложила по-кратък период, нещо, което можем да обсъдим, разбира се, в предстоящия триалог, тристранните срещи. На сухопътната граница е различна ситуацията. Зависи от географската същото положение. Понякога има просто само една, а, един път и тогава би могло да има проблем. Когато има много пътници, трябва да се проверяват бази данни там. Имаме възможност за изключение, включай на такава натоварна ситуация, но на основата на риска се извършват и а, допълнителни протерки, проверки. Но трябва държавата членка да докаже, че това не и няма да се отрази на сигурността. И това е, госпожо председател. Може би още един коментар за приложението а, за въвеждането, а, коментар, който беше, беше за вътрешните а, граници. А, тук само мога да кажа, че не всички разпоредби за външните граници се въвеждат за вътрешните. Например, ако става въпрос за вътрешни граници е, с цел е, предотвратяване на хулиганство в случай на международен футболен матч, тогава естествено няма нужда да се проверяват всички а, е, бази данни. Няма автоматизъм. Контрола, който се извършва, зависи от индивидуалния случай. Какъв е, а, какво е събитието и как да се откликне най-добре. Така че за нас няма автоматично включване на тези разпоредби на, вътрешно, на вътрешни граници. И така, госпожо председател, това бяха първоначалните ни реакции. Е, разбира се, оставаме с готовност за по-нататъчно обсъждане. Благодаря много, казва председателката. И сега се обръщам обратно към Софи. Съвсем накратко, ако обичаш. Да, съвсем накратко. Представителят на комисията каза, че има много обстойни обсъждания като заинтересованите страни, като например представители на летищата. Тогава защо не може резултатите от тези консултации, дори да нямате пълна оценка на въздействието по причини, които все още не разбирам, но поне ние би трябва да имаме достъп до тази информация и а, би трябвало да получим анализа за това, защо вие смятате, че държавата членка трябва да има задължение да извършва систематичните проверки, вместо да се използват вариантите, които вече съществуват днес за извършване на проверки. Господин Десустер, искате ли да отговорите сега? По първия въпрос ще видя какво имаме в писме вид и ще да ви предоставим. Благодаря. Госпожа Макове, имате думата. Благодаря. Само няколко думи от мен. Би било полезно наистина да получим някои от заключенията на комисията след обсъждането с работещите на границите Посочвам, че липсата на оценка на въздействие е свързана с реалността. И това в известна степен е оценка на въздействието. Тези, които са извършили терористични атаки, са прекосили първо вътре, външни, после вътрешни граници. Знаем, че това се случва и за това трябва да засилим контрола на границите. Сега говорим за външните предимно в този доклад. Съгласна съм, че би било добре да имаме този материал, но при положение, че знаем, че това се случва, трябва да предприемем мерки. Няма защо да ги отнасяме, е, отлагаме, защото нямаме е, официална оценка на въздействието. много от колегите говориха за някакъв хаос в някакви летища, когато са опитали да направят систематични проверки и това се е случило в първия ден на такъв опит. На първо място искам да кажа, че когато се прави нещо за първи път, да, може да се случи, но след това се учиш от грешките си и това се прави така, че не се нарушава спокойствието на пътниците или поне това нарушение намалява с времето. Също така това го правим а, не за собствения си комфорт да останем по- за кратко на границата. Ние го правим, за да предотвратим тероризъм. И а, да предотвратим убийства. Това утвърждава правото на живот. И може би един въпрос на който не търсим отговор днес. А ако не искате систематични проверки, какво друго? Когато някой казва това не струва, не го искаме, имате ли друго предложение, което да е по-ефективно като това? Или да ни позволява да видим кой идва и напуска Европейския съюз? Благодаря. Благодаря, госпожо Маковей. Както вие споменахте, крайния срок е за изменения е 5 часа на 28 април. И така, следващата точка в дневния ред. Напредък на Турция в изпълнение на изискванията на пътната карта за либерализиране на визовия режим е нужна процедура по съвместно вземане на решението и затова комисията трябва да ни информира редовно за напредъка на Турция в изпълнението на изискванията на пътната карта за либерализиране на визовия режим. Тази точка беше в дневния ред и на 17 април, но нямаше достатъчно време за комисията да представи последния напредък. Затова ще дам думата на комисията и ще след това ще чуем и държавите членки. Първо думата има госпожа Сега, Циган. Благодаря, госпожо председател. Здравейте, дами и господа. Радвам се, че мога да се присъединя към вас днес с обсъждане на напредъка на Турция в изпълнението на изискването на пътната карта за либерализиране визовия режим и работния документ на службите на комисията, предружаващ втория доклад. Две неща искам да кажа от самото начало. Смятам, че е изключително важно да се разгледат двата документа заедно. Доклада за напредъка е основният документ, но е също така много важно да се разглежда той заедно с работния документ на службата на комисията, предружаващ доклада, защото говорим за 72-те показатели, 72-та измерими показателя а, и в а, доклада включваме а, какво трябва да се свърши, но основна част на, на информацията за, свърз, за постигналите или почти постигнатите изменими доказатели са в работния документ. Така че те трябва да се четат заедно. Така че втория а, общ документ е, да, вярно, предишния път нямахме възможност да обсъдим доклада, защото имаше много важна дискусия за най-общото положение с Турция, така че е важно да си спомним, че този доклад трябва да се гледа в цялостния контекст на взаимоотношенията с, Тър... с Турция и динамиката им. Много добре си спомняте, като членове на, този, на тази комисия, виждали сте други примери за диалог за либерализиране на визовия режим. Тези диалози и техните инструменти, а именно пътната карта, имат а, своя собствена история и методология. Кратко въведение. Европейския съюз започна диалог за либерализиране на визовия режим с Турция през декември 2014. Това беше в паралел с подписването на а, споразумението за редмисия между Европейския съюз и Турция. Диалогът а, стъпва на а, пътната карта. В пътната карта се определят ясни изисквания, които трябва да постигне Турция, за да а, се стигне до либерализиране. 72 изисквания са включени в а, пътната карта и са организирани в пет блока за сигурност, управление на миграцията, обществен ред и сигурност, фундаментални права и в този случай отделен блок за реадмисия за незаконни мигранти. много добре знаете, че между време се проведаха две много висо, важни срещи на високо равнище, където държавни правителствени глави обсъдиха много важни въпроси, свързани с Турция през ноември миналата година и март тази година. Това означава и, че с оглед на нашата методология има ускорение Знаете също така, че винаги разглеждаме много внимателно всяка една от а, точките, всеки един от измеримите а, показатели и а, предлагаме какво може да се направи, за да се постигне крайната цел. До момента комисията представи два доклада. Първият е през октомври 2014 и втория е в момента на масата. Както казах и самото начало, всичко това се гледа в контекста на динамиката и развитието на взаимоотношенията с Турция и заявлението от срещата на високо равнище се казва, че съвета и по парламента ще разгледат възможността за либерализиране на визовия режим през юни тази година, само ако се спазят всички измерими показатели. Комисията трябва скоро да представи и следващия доклад според решението на срещата на високо равнище. Планираме го за 4 май. Информацията, ще дам, която ще дам, ще бъде много кратка за да може да позволим по-обстоен дебат и част от тази информация се задържа и в третия доклад. Наистина има напредък, който се докладва във втория доклад. Турските власти ускоряват приемането на различните е, реформи, които им позволяват да спазят условията. Както казах във втория доклад, говорим за 72 индикаторка и индикатора и 35 от тях са или изпълнени, или почти изцяло изпълнени. Турция пое ангажимента на политическо равнище и оценката, която ние предоставихме много сериозно и през марта продължиха много активно с по-нататъчните мерки. Трябва да ви информирам, че мисии има всеки ден, мисии с експерти, срещи в Турция, но също така ние а, редовно а, се виждаме на видео и конференции и а, говорим по телефона, което е изключително важно, когато срокът е толкова кратък като два месеца но се опитваме да използваме а, максимално добре този период. Хубаво, че имаме много ясен ангажимент от турските власти за 1 юни да са готови разпоредбите за а, свързани с споразумението за пре, пов, приемане. А, реадмисия, свързани с гражданите на трети страни. Сега вече е ясно и а, официално прието, че това ще се случи на 1 юни. Това ще ни позволи да мониторираме а, ситуацията и да видим как ще се отрази. Както казах, работим по по-подробната оценка на напредъка и само ще се спра на а, един малък брой елементи, за да ви за да може след това да дебатирате. Първо, сигурност на документите. Тук изпълнението на изискванията в този блок а, са на доста напреднал етап. Има резултати. Турската страна е разработила много добър регистър на гражданското състояние. Това е много важно за документите. Турските власти в момента използват биометрични паспорти и други документи за пътуване, които могат да бъдат автоматично обработвани. Освен това, допринасят също в базата данни на Интерпол за изгубени или а, откраднати документи. Споделя се информация с правозащитните органи, но тук е необходимо да има допълнително подобрение на обмена на тази информация за изгубени или откраднати документи. Биодокументите постепенно се въвеждат. Във втората глава «Управление на информацията» искам да обърна внимание върху стабилното прилагане на националния план за действие за интегрирано управление на границите. Това не е нов план за действие, беше одобрен от турските власти и се прилага с течение на годините, като се приемат съответни мерки за прилагането. Една от условията на пътната карта и това, което беше казано през март, е, че от ноември 2015 година, както и през последните седмици, има значителен напредък когато, тъй като турските власти започнаха на практика да прилагат а, недопускането на незаконни мигранти, пристигащи през Гърция. Що се отнася до фактите, може би е добре да кажем как изглеждат точно нещата. През октомври имаше 6000 пристигащи дневно. Сега те са по-малко от 200. напоследък. Това е значителен напредък. Друг важен напредък е, че турските власти имат национално а, законодателство, свързано а, с а, прекратяването на статута на беженец, както и по отношение на търсещите обежище. Повечето от търсещите обежище са от Сирия. Важно е също да се има предвид, че има и търсещи убежище от други националности. Вчера проведох дебат с някои от членовете на комисията Либия, посетили Турки, Турция. Зная, че вие сте разговаряли с турските власти за това как може да бъдат прияти такъв голям брой хора и да им се окаже адекватна помощ какво трябва да се направи в глава Управление на миграцията. На първо място очаква се от Турция да наложат изисквания за виза на граждани, които съставляват висок риск за миграция. Освен това, трябва да се осигури безвизов режим за държавите членки. Има 11 държави членки, които са засегнати в това отношение. Много е важно проекто регламента, който се отнася до беженците, също убежище, които не са сирийски граждани и достъпа им до пазара на труда. Този проект е, съществува вече и в скоро време ще се подпише. И още един елемент а, по управлението на миграцията а, е, че има изоставане на разглеждането на молби за обежище. Когато представихме втория доклад за напредъка, говорим за около е, е, е, за несъществено намаление от 150 е, хиляди на 140 хиляди. Що се отнася до обществения ред и сигурността, Турция подписва или ратифицира повечето от конвенциите на Съвета на Европа и протоколите към тях, е, така както е посочено в пътната карта. Имам предвид в частност Конвенцията на Съвета на Европа и протоколите за борба срещу трафика на хора, прането на пари, също киберпрестъпността, протокола за екстрадицията и други. Т.е. доста от конвенциите и протоколите са в процес на подписване или на ратификация след тяхното подписване. Сега Турският парламент прие закон за борба срещу трафика на хора за транспониране на разпоредбите на тези конвенции на Съвета на Европа в националното законодателство. Неодавна бяха прияти съответните а, закони за прилагане. Трябва да се направят още две неща. Искам да обърна внимание върху препоръките на съвета на Европа и приемането на плана за действие за борба срещу корупцията. Новият закон за защита на данните не е изцяло в съответствие с достиженията на правото на Европейския съюз. Ние сме в тесен контакт с турските власти, за да видим а, какви елементи трябва да се подобрят допълнително. Това е изключително важно за бъдещите ни контакти с Европол и сътрудничеството с Евроюст. Ние работим много усилено в тази насока. Четвъртия блок – основни права. Аз вече се спрах на някои от конвенциите. Работата продължава. Ще спомена само три елемента, които са най-важните, които трябва да бъдат разгледани съгласно пътната карта, а именно – първо, националния план за действие в подкрепа на интеграцията и социалното приобщаване на ромските граждани в Турция. Тук има национален план на е стратегия за социално приобщаване на ромите. Ние следим какви мерки за прилагане се предлагат. за прилагането на този план на действие. На второ място, при разглеждане на законодателството, свързано с борбата срещу тероризма, за да се приведе в съответствие с достиженията на правото на Европейския съюз, както и с стандартите на Съвета на Европа и юриспруденцията на Съда по правата на човека. Също приемането на закон за борба срещу дискриминацията, както и разглеждането на случаи на такава дискриминация. И последната глава а, се отнася до връщане на незаконни мигранти. От септември 2015 се констатира значителен напредък в прилагането на двустранно е протокол за реадмисия, сключен между Турция и Гърция. Турция се съгласи да започне да прилага всички разпоредби на споразумението за реадмисия от 1 юни. Става дума за споразумението за редмисия, подписано между Турция и Европейския съюз. Ние ще следим прилагането на споразумението в неговата цялост от юни нататък. Турция прилага това споразумение по отношение на свои граждани тук. Нещо, което ще наблюдаваме още по-отблизо е работата на турското консулство, сътрудничеството на консулството, за да се прилага това споразумение за реадмисия. В заключение, време е турските власти да постигнат напредък по съответните показатели и препоръки, представени в този втори доклад за напредъка, с който разполагате, тъй като работата продължава много динамично. Този втори доклад е един документ, който е в развитие и много скоро ние ще изготвим втори, следващия доклад за напредъка, за да следим постигнатия напредък по всичко, което беше констатирано в втория доклад за напредъка и да видим какво може да се включи в третия доклад Искам да повторя нещо, свързано с диалога за либерализирането на визите и плана за действие. Не за пръв път ги обсъждаме във вашата комисия. Вие сте запознати с методологията, знаете, че тя е целева за всяка отделна държава и че темповете зависят от това колко бързо ще се прилагат реформите. Тази методология е отлична възможност за съответната страна да се сътрудничи с нас, да получава нашата подкрепа и насоки, за да постига напредък в тази насока. В този конкретен случай това се прилага в една постоянна миграционна криза, която се опитваме да ограничим и да се избегне ситуация, при която ще има загуба дори на един човешки е, живот е, по тези миграционни маршрути. Относно диалога за либерализирането на визите, има разбиране, е, че според, съгласно тази криза са необходими спешни действия, но същевременно трябва да има и структурирана рамка, това се предвижда в методологията, за да може да се следи това, което се прави. Това исках да кажа в заключение. Това е, което исках да кажа от моя страна. Благодаря ви. Сега очаквам да чуя разискването с участието на членовете на вашата комисия и евентуално да отговори на въпроси, които могат да бъдат поставени. Председателката, благодаря ви. Има двама колеги, които искат да се изкажат. Да, станаха повече. Първо, госпожа Спинели. Благодаря. Благодаря за тази презентация. Очудих се от начина по който се изразява комисията във връзка с тази тема. в комисията явно смятат, че живеят в съвършен свят по смисъла на Волтер. Да, има държави, в които миграционният риск е повишен. Слава Богу, миграционните потоци започват да се връщат назад, казвате. Също така казахте, че има огромни подобрения и чух какви ли не прилагателни във връзка с Турция и нейния напредък. Не знам дали можем да бъдем оптимисти. Явно либерализирането на визовия режим не се обвързва с напредъка на демокрацията в Турция, а просто с факта, че Турция допуска затварянето на външните граници на Европейския съюз. Това, което цели комисията, очевидно е по-добре Бър обмен на данни, биометрични паспорти, био, биометрични пътни документи, въобще управление на миграцията. Казвам всичко това, защото искам да задам два въпроса. На фона на това, което казахте и решенията, които цитирахте, се питам, поглеждате ли понякога към реалността Имате ли контакт с Human Rights Watch, Amnesty International и така нататък? Знаете ли какво наистина се случва в Турция? Известна ли ви е ужасяващата ситуация на бежанците? ситуацията с насилието на турско-сирийската граница, където се стреля по бежанци. Известно ли ви е всичко това? Това е единият ми въпрос. Имам и втори въпрос във връзка с казаното от комисията. Възможно ли е всичките тези е, е, всички тези разпоредби да се преработят в посочения от вас срок, т.е. всички разпоредби свързани с борбата с тероризма, управлението на миграцията и прочее и прочее. Лично аз не мога да си представя, че до 2017 година може да се свърши цялата тази работа. Ще има сигурно 16, 17, 18 доклад на комисията. Госпожа Гион, аз няма да влизам по същество на предложението. Мисля, че това, което беше казано, трябва да се проучи по-подробно. Нещо, което беше казано госпожа Сиган, е достатъчно показателно, според мен, за начина по който се приемат предложенията. Тя каза, че иска да изслушаме дебата, който имаме за мисията в Турция, както стана вчера, но всъщност това е доста накратко казано. Ние казахме, че има напредък, е, но това, което се прави в, в, в приемането на търсещи обежище от, е, е, от търсещите убежище от Сирия и ситуацията в лагерите, в които се настяват, е доста деликатна you. Mrs. Valero. Госпожа Валеро. Благодаря, госпожо председател. Имам два въпроса. От една страна а, се интересувам от споразуменията за реадмисия – Знаете какво е положението с правата на човека в Турция, знаете какво е, каква е ситуацията на малцинствата в Турция. Така че смятам, че ще има все повече турци, които ще се чувстват принудени да напуснат държавата. Естествено, че трябва да помагаме на а, сирийците, но тук думата ми е за споразуменията за реадмисия. Представ... След като от Турция започнат да бягат хора и ние много добре знаем, че за определени групи от населението положението в Турция е непоносимо. Какво ще правим? Между 2008 и 2015 година са поискали убежище над 2750 души, а над 8000 души се крият някъде из страна, в някоя страна на, от Европейския съюз т.е. хората получили отказ за обежище предпочитат да се укриват в страна членка на Европейския съюз, пред това да се върнат в Турция. И очевидно има основателни причини за това. Това са хора избягали, понеже са се страхували за живота си. Uh, Говорим за сигурни трети страни. Много хора твърдят, че Турция съвсем не е сигурна страна. И нашето правителство също мисли така. Аз съм съгласна, че няма сигурност в Турция. Така че как да връщаме турци в Турция? Това е въпрос, който също трябва да се обсъди говорим двойствено. Значи имаме споразумение с Турция, така да се каже, купуваме си спокойствието, въпреки че много добре знаем какво е положението там. И още един аспект. В а, холандската преса излезе репортаж, че опред е, че има страшно много е, бежанци, които отиват в определени страни, които и ако те са граждани на Турция, биват задържани. Вярно ли е това? Звержия. Госпожа Вержия. Благодаря. Аз съм доста изненадена от е, езика, който беше използван И този речник малко ме обърква, включително за начина по който работи комисията по тези въпроси. Аз съм от онези, които са убедени, че не можем да превръщаме миграционната криза в постоянна и че не можем да превръщаме тази хуманитарна криза в беженска криза. Както каза Франсуа Крепо, от ООН е необходимо е, това, което се прави с е, Турция, само ще подсили позициите на трафикантите на хора. И наскоро имаше нови случаи на потънали лодки с е, повече от 400 души на борда. Аз от 2009 година работя в комисията АФЕТ и знае, че имаме споразумение за асоцииране и всяка година се прави оценка за напредъка, който страната е постигната по пътя към присъединяване. Приехме наскоро такъв доклад в това отношение, който казва точно обратното на това, което чухме току-що от вас по някои елементи е свързано с развитието на Турция. Аз не зная дали има значителен или реален напредък. Това, което виждам след като чета е, че НПО, на ООН, на Amnesty International, International на тези, които работят на място, бият тревога за ситуацията на беженците в Турция. Границата между Турция и Сирия е затворена. Имаше преди няколко дни инцидент по границата, когато турски гранични служители са стреляли с истински куршуми срещу сирийци, които са искали да преминат през границата. Сред тях е имало и деца. Така че аз не споделям вашия оптимизъм. И е, напредъка, който се постига по това досие. Това, което беше казано от Силвия Гийом, аз считам, че все едно не сме присъствали на едно също заседание с вас вчера. Елементите, които бяха представени, аз не участвах в мисията в Турция, но слушах внимателно всичко, което беше казано от участниците от наша страна в тази мисия. Действително, действително те казаха, че е имало добър прием от турските власти, но не ставаше дума само за това и не можем да се поздравим и да сме доволни от това, което ни казват а, турските власти, включително, както беше подчертано и както е, е казано от НПО, че 90% от беженците в Турция не а, зависят от а, турското правителство и а, този елемент също трябва да се отчете. Аз продължавам да съм против споразумението Европейския съюз Турция и всичките последици от него, Нямам нищо против да има безвизов режим за турските граждани, но трябва да се възползваме от това споразумение за либерализиране на визовия режим. Да настояваме да се направи това, което смята и Европейския парламент. Също ви препоръчвам доклада на госпожа Пири, който беше прият от пълния състав на парламента на последната пленарна сесия. Ще видите, че има разнаминаване с това, което ни представихте вие тук. Господин Радев. Председател, уважаеми дами и господа, последните няколко дни ставаме свидетели на заплахи от турска страна, че ако не паднат визите за турски граждани през месец юни, Турция няма да спази своята част от споразумението за връщането на мигранти. Това е втория път, в който Турция заплашва Европейския съюз. Първо Ердоган още миналата година каза, че ако иска може да отвори границите с Гърция и България за бежанци. Вярвам, ще се съгласите, че такива заплахи са недопустими. Споразумението ясно пише, че преговорите за отпадане на визите трябва да продължат и единствено след оценка на Европейската комисия за изпълнение на критериите ще може да бъде взето решение дали да отпаднат или не този контекст искам да ви попитам каква е реакцията на Европейската комисия по отношение на тези заплахи, как ще гарантирате, че Турция е спазила изискванията, без да се подавате на натиск от турска страна за бързо отпадане на визите и не на последно място, как ще бъде оказана подкрепа на държавите, които, като България, които граничат с Турция, ако турската страна реши да не спази своята част от споразумението и миграционният натиск към Европейския съюз се засили изведнъж. Благодаря ви за вниманието. Госпожа Интвелт. Благодаря, госпожо председател. Аз самата като цяло съм за либерализацията на визовия режим с Турция и с други държави, но се притеснявам от начина по който подхождаме сега тъй като ясно показва дебата а, как а, в а, презентацията на Европейската комисия се смесват а, различни неща. Имаме споразумение с Турция, ще бъде откровена, не ми допада м, за беженците, но все пак оставаме с а, впечатлението, че като че ли малко си продаваме принципите. И а, моя колега току-що говори за моралния натиск, който се е упражнява от а, турското правителство. Визуализация – да, но това не става, а, това не означава, че не трябва да а, отстъпваме от критериите. Ако говорим а, за визова либерализация, това а, става от доста време. Защо изведнъж всичко е възможно? Защо не беше възможно преди една или две или пет години? Мисля, че също така трябва да имаме предвид, че създаваме прецедент, тъй като не може да третираме другите а, държави по различен начин. Не смятам, че трябва да действаме по този начин. Някой каза за посланията на холандските медии. Всъщност казва се, че няколко държави, включително френското и холандско правителство, вече говорили за временно въвеждане на изисквания за визи с кой се опитваме тук да измамим? Турците ли? Нашите собствени граждани ли? Хайде да а, си действаме според а, пътната карта, да се придържаме към критериите, които винаги сме прилагали, защото единствено по този начин бихме се ползвали с а, доверието и на нашите граждани, и на турските партньори. Госпожа Вимбак. Благодаря. Също имам въпрос. Днес чухме, че почти 35 от критериите били изпълнени, т.е. от 72-та почти половината са изпълнени. А, чувам, че още от лятото трябвало да се въведе ли визовата либерализация. Как си го представяте? Знаете кога започна така наречената бежанска а, криза. А, всички знаем колко милиарда бяха предоставени на Турция и беше обещано да стане член на Европейския съюз, само и само да приема обратно бежанците. Казахте, че около 6000 мигранти седмично се връщали. Сега пък чувам, е, че 200 емигранти са дневно. Също така чувам, че и трасетата на завлизане в Европа са променени. Някои минавали през Либия. Сега и Либия ли ще подкупваме, за да си ги приема обратно? преимуществата, които бяха дадени на Турция, без да изпълнява критериите, са недопустими. Много добре знаем, че има дори държави членки на Европейския съюз, които след 10 години членство все още се намират в режим на механизми за наблюдение, за да се види дали спазват критериите. А сега се обръщам към представителите на Холандското председателство на съвета. Желаете ли да вземете отношение? Заповядайте. Добро утро на всички. Председателството на съвета разгледа и двата документа с оглед на либерализацията на визовия режим. Имахме и заседание на съответните работни групи, така че позицията на съвета е отразена в така наречената декларация за Турция от 18 март. Миналата седмица тук в парламент отново обсъждахме тази декларация. Следващата седмица тук ще бъде господин Дайкхов, който отговаря за въпросите на сигурността и ще представи прилагането на тази декларация пред съвета в Люксембург. Тоест следим случващото се. И ние като членовете на този парламент много зорко следим за спазването на определени критерии. Uh, благодаря много, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за коментарите. Не знам защо смятате, че съм била толкова положително настроена. Говорим за документ, който е представен от комисията, който, както каза някой в залата, е много важно да разгледаме изключително важно да разгледаме в цялост самия доклад и работния документ, който го съпътства. Говорим за методология, която много добре познавате, методология от години, която действа на основата на нашата последователна работа и оценка. 72 сравними, с, 72 сравними показателя, които се оценяват. Нищо не се променя. Това е текущата работа. Аз ви представих контекста, който в един момент в края на миналата година и сега през март имаме а, въздействие върху а, този процес а, с, най-общите взаимоотношения с Турция, но ние тестваме по методология, нищо не сме отслабили като изисквания. И както казах, продължаваме да работим по оставащите измерими показатели заедно с турските власти, но както винаги заедно и с всички други, които участват в тази работа. Смятам, че тази методола... методология и това е нещо, което иска да кажа накрая, е много структурирана и много систематичен начин да видим различните елементи, различните измерими показатели и нищо тук не оставаме на страна. Всеки един измерим показател се оценява. Живеем в същия свят, живеем в света а, на кризата, а, хуманитарна и криза на а, невиждани до сега потоци от хора и а, диалога за либерализация на визите е един от елементите, но както казах от самото начало, методологията съществува и преди това и ние по изключително дисциплиниран начин продължаваме да работим със същата методология, както с държавите, които сме представили и а, тук във вашата комисия и преди. А, същия диалог за визова либерализация, както ще продължим и за напред с други държави. Чух всичко за вашата мисия в Турция и а, отбелязах това. А, изречение, което а, отбелязахте за всички тези хора в Турция, но чух и други неща, а, колко се действа за улесняването на процедурите в Бон. Също чух и вашите коментари за потенциалното използване на финансовите средства на регионално и местно равнище. Не мисля, че пропуснах какъвто и да било от елементите на вашия дебат вчера. Много важно е всичко това за нас, точно както е важно сътрудничеството ни с НПО, с всички, които ни дават информация за състоянието, за обстоятелствата, международните организации, включително Върховния представител за беженците. Но не, моето въведение беше към един доклад, който е много обстоен и аз исках съвсем накратко да ви дам някаква представа какво се е случило а, разбира се, управлението на паспортите е един от а, изменимите показатели, но вся, всеки един друг показател ще цитираме по, същ, по един същи начин. И така ви дадах пример за нещо положително, нещо постигнато още преди март тази година. И също така ви давах а, примери и за елементи, които не са постигнати трябва да бъде и искам да съм положителна, защото иначе няма как да вярвам в методологията, която прилагаме. Това е една уникална възможност, в която можем да работим с тази държава и всеки един друг партньор, който ам, е готов да осъществи напредък. В този смисъл е положителността ми. Да, искам а, да съм положителна и оптимист, че това ще, са един от, това ще е един от инструментите, с който ще можем да продължим напред. Но също така съм много прагматично и реалистично настроена, че тази метология е много структурирана, много конкретна, има своята история и е много важно да продължим да действаме по начина, по който сме действали до сега, за да осигурим тази а, дейност. Разгледайте още веднъж доклада и а, съпъстващия, придружаващия го документ. Дълъг за четене, но е много а, м, старателно организиран и а, има цялата информация, която имаме. И а, да, всичко е спрямо пътната карта. Ако го направите, оставаме на вашето разположение, за да обсъдим и подробности и ще продължим да работим по един изключително стриктен начин с турските власти и с всички държави членки и други партньори, за да ви представим и следващия доклад за напредъка, който ще представи състоянието в началото на май. По същия начин ще се върнем тук сред вас и ще го обсъдим. Смятам, че това е наобщо, за което исках да реагирам. Мисля, че елемент, елементите, свързани с происхода от трети страни, ще бъдат обсъдени малко по-късно и колегите, които отговарят за убежища, са тук. Само мога да ви уверя, че сме изключително а, откровени, дисциплинирани по начина по който работим по а, диалога. Ако имате допълнителни елементи, а, които искате да обсъдите, сме на разположение и следващия доклад ще се върнем отново сред вас в комисията ви, за да го представим, да го обсъдим. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря, госпожо Сиган. Ще обсъдим, обсъж... ще продължим обсъждането по-нататък. Следващата точка от дневния ред се отлага за 5.30 след обед и преминаваме директно към въпроса за контрола на придобиването и притежаването на оръжие. Госпо... Тема обсъждане вече няколко пъти в нашата комисия. 245 изменения са подадени. Ще дам първо думата на докладчика, после на вашата сянка госпожа Валеро. Благодаря, госпожо председател. Становището се обсъжда за втори път вече в комисията, всъщност за трети път Всички знаете, че темата е доста деликатна и щекотлива. Мненията са разнопосочни, такива са и предложенията за изменения, които получих. Мисля, че много добре е, работихме заедно с е, е, докладчиците в Сянка, даже и тази седмица имахме заседания, така че по най-противопречивите въпроси успяхме много или малко да се разберем. Тъй, че се надявам, че ще можем следващата седмица наистина да гласуваме наше общо становище. Това, което беше наистина много трудно, беше уреждането на въпроса за това, кои видове оръжия трябва да се забранят изцяло решихме да не предлагаме нищо конкретно, а да предоставим на комисията наблюдението, като или си оттегли предложението, или предложи нещо ново, като е, приведе нови критерии, защото доколкото знам, комисията работи по нещо такова. Така че по аспекта забрана няма да имаме предложение в нашето становище а и не смятам, не смятам, че водещата комисия ще го направи. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, защото работата ни беше много плодотворна, въпреки различните гледни точки по много от въпросите. Всъщност бих предпочела да се изкажат те, за да се чуят и техните мнения – и още нещо, което е важно и беше много трудно а, по време на обсъждането да се разберем, включително и у дома а, в националния добат, това е така нещастното сравнение и обвързване с, с ловците, въобще спортните стрелци и терористите. А всъщност не това имаше предвид комисията, просто за нещастие такова тълкуване беше дадено. Но както и да е, ще помоля сега нашата председателка да даде думата на следващите оратори. Е, Благодаря, госпожо Валеро. На първо място докладчиците в сянка. Господин Мело има думата. Дай, дай, дай. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на авторката на доклада за усилията, които положи. все пак наистина останаха доста предложения за изменение, внесени от името на ЕНП, както и три компромисни предложения. Въпреки всички усилия на нашата авторка на доклада, не можахме да включим всички наши предложения за изменение. И все пак тук все още говорим за проекто становище. Надявам се, че в този Европейски парламент все пак ще успеем да постигнем успех, за да можем да допринесем за решаването на един истински проблем, а именно борбата с тероризма. Що се отнася до борбата с незаконната търговия с оръжие, а, а, не знам дали тази борба може да стане чрез изменение на закон, който урежда законното притежание на оръжие, т.е. за спортна стрелба и за лов. Сега дискурсът разбира се, че е по-скоро насочен към незаконното притежание на оръжие, но е факт, че се засяга област на дейност, която в Европа е доста добре и изчерпателно уредена. Така че не бива да вземаме прибързани решения. Има редица хора, които имат право да притежават оръжие. Сега, що се отнася до черния пазар, всеки турист може да отиде на черния пазар и да си купи оръжие. Той няма да тръгне да си купува законно оръжие, след като има регистър за това. И всъщност това предложение е насочено срещу такива хора, а, някак си предложения, някои от предложенията превръщат едва ли не ловеца и спортния стрелец в терорист. Това е така а, основна грешка, принципна грешка, която води до ограничения, които са несъвместими с възможностите днес да се притежава законно оръжие. Госпожо председател, както в пленарна зала, така и на други наши заседания съм казвал, че да, борим се срещу терористичните атентати, но когато а, правим изменение на законодателни разпоредби, не бива да забравяме, че има и друго уръдие на труда на терористите, именно автомобила. и, и, и какво? Всеки, който сяда да шофира, е потенциален шофьор на терористи ли? Както се смята, че всеки ловец явно е потенциален терорист. Ето в тази насока разсъждавам аз. Аз познавам португалското национално законодателство, достатъчно дълго съм бил а, по, депутат в португалския парламент и знам за какво говоря. Разбира се, осъзнавам, че на пръв поглед предложението е така оръжие за борба срещу тероризма, но според мен ефекта е нулев. Съгласно информацията, която получаваме от страните, а, комуникацията между държавите членки наистина трябва да се подобри. Данните трябва да се обменят. Да, добре. Това се съдържа в предложението, но то все пак е предложение за законното притежание на оръжия. Аз бих призовал комисията да насочи погледа си към незаконното притежание на оръжията, защото това, което ни се предлага сега е насочено срещу а, ловци, а, за хора, занимаващи се с спортна стрелба и колекционери на оръжие. Аз не виждам какво от това предложение е насочено срещу терористите. Нека да не се правим пред обществеността, че е, говорим за някакъв инструмент за борба с тероризма. Нека си кажем ясно, че онези, които извършват терористични атентати, не притежават законно оръжие, а останалите ловците и другите са регистрирани. И още нещо за економическия аспект. Нека да бъдем откровени. Има много европейски страни, които произвеждат и, това, и при това законно оръжие и боеприпаси. А, за ловното оръжие е, има огромна индустрия, която създава стотици работни места в Европа, така че нека да внимаваме вместо да е, изпишем вежди, да не извадим очи. Благодаря, госпожо председател. Двамата преждеговоривши вече много добре го казаха много неуместно се обвързва въпросът за тероризма с въпроса за законното притежание на оръжие. Както вече се каза, много ловци и спортисти са силно разтревожени, защото дори само четейки обосновката на комисията се чувстват заподозрени в тероризъм. Мисля, че именно а, този намек трябва трябва да се изчисти от предложението на комисията. Така че нека да кажем ясно, че ако ще се занимаваме с законното притежание на оръжия, то ще бъде само а, с цел по-добра уредба на общата, а, общи обществен ред в цяла Европа. Мисля, че това трябва да е единствената цел на комисията. Бих искала да се спра на някои конкретни моменти, които са важни за нашата политическа група. Първо, така наречените полуавтоматични оръжия от категория Б7 – които, както се казва в предложението на комисията, трябва да бъдат забранени, защото изглеждат като полуавтоматични. Сега, нека да не ставаме смешни. От вида на оръжието въобще не може да се съди за неговия характер. Така че е по-добре да помислим какви технически и конкретни критерии да въведем, за да създадем правна сигурност и да дефинираме ясно и точно кои оръжия попадат в категория А, т.е. категорията на забранените. Мисля, че така и на практика ще се работи по-лесно. Говорили сме надълго и широко за медицинските прегледи и медицинските свидетелства. Трябва да помислим, че така здравословното състояние на човека е, винаги може да се промени, затова редовните лекарски прегледи наистина са разумни, за да се види дали този човек трябва да притежава оръжие или не но нека да не създаваме бюрократично чудовище, нека да обсъдим и уредим разумно въпроса как да става това. Тук са важни две неща първо трябва известна стандартизация за, така да се каже, експертната процедура и експертите така да могат да вземат решението си за това дали дадено лице може да притежава оръжие на базата на унифицирани критерии. Също така е важно лицето, което провежда тази процедура, да не е, може да, бъде, да носи съдебна отговорност за начина по който я води. Още нещо – до сега нямаше европейски минимални стандарти за безопасното съхранение на оръжие и боеприпаси. Имаме информационна система, която, според която около половин милион оръжия в Европа се смятат за изчезнали или откраднати. По-голямата част от тях са били частна собственост в Германия има официални данни на органите за сигурност и Федералната криминална служба, че има много тревожно нарастване на въоръжени престъпления, упражнявани от неонацисти. Тоест, държавите членки наистина трябва да направят така, че да задължат притежателите на оръжие да го съхраняват безопасно строго безопасно. Още нещо, важна мярка за улесняването и обратната проследимост, респективно разкриването на престъпления, е важно обозначаването, на, т.е. маркировката на основните съставни части на оръжието. И не на последно място държавните музеи оръжейни музеи. Смятам, че за в бъдеще трябва да направим така, че тези оръжия да останат в непроменен вид, когато са от исторически или е, културен интерес, т.е. да не бъдат дезактивирани, защото това ще намали стойността им като колекционерски предмети. Това са най-важните моменти за нашата политическа група. Много се извинявам, че скоро ще трябва да напусна залата, защото имам полет. Няма да мога да проследя цялата дискусия. Благодаря, госпожо Кафман. Господин Халахо има думата. Благодаря, госпожо председател. 245 изменения има към Прожението на комисията. Това е окоръжаващо по два начина. На първо място много е важен въпрос за голям брой европейци. получихме много ядосани имейли, имейли от различни хора. Говори се за тези ядосани европейци. Когато атакувате хората, те стават нервни и а, ядосани. Вторият е, окоръжаващ момент е, че измененията са с е, едни и същи елементи от предложението на комисията. Казва се, че няма причина да се забраняват а, е, някои видове оръжие или да се а, а, по някакъв начин а, стигматизират, а, етикетират всички граждани, които подлежават оръжие като потенциални терористи. Трябва да изпратим ясен сигнал към съвета и комисията, както и в Европа като цяло. Комисията накърни много а, имиджа на Европейския съюз това предложение. За съжаление от нас зависи да се справим с щетата, която нанесе по този начин към комисията. Много от тези членове, които използват друг контекст, наблягат на пропорционалността и се обявяват срещу сплашването и използването на сигурността за налагане на много подробни изисквания. Стотици хиляди хора ще бъдат наказани с това предложение, които нищо лошо не са направили и ще бъдат конфискувани много голям брой оръжия, които никога не са били използвани в а, каквито и да било престъпления или нарушения. Споделянето на а, информация, а, стандартите за активация са а, един проблем, който е реален и именно на него трябва да се спрем, а не на толкова различни подробности. Все пак се радвам, че се върви в правилната посока в рамките на парламента. Благодаря, господин Халахо. Не виждам други от докладчиците в сянка, за това отварям към а, дискусия с, с всички членове. Госпожа Мицона. Um, Благодаря, госпожо председател първоначалното предложение, като че ли е насочено най-вече към а, спортните ловци и колекционерите, вместо а, към правилния адресат. Ето защо аз съм предложила да се залечат тези елементи и да се залечи цитирането на колекционерите като потенциален източник на оръжие за тероризъм трябва наистина да имам пред субсидиарността, особено що се отнася до медицинските тестове. Ние смятаме, че е нормално колекционерите да се интересуват от културните аспекти на оръжията. Ето защо трябва да се отчетат ам, историческите стойности и да се признае ценността на някои е, оръжия по този начин. Параграф 2 е, казва, че тази директива не би трябвало да се прилага за истински музеи и колекционери. Според мен трябва да имаме е, общ подход. Защо да променяме настоящото законодателство в това отношение, при положение, че има толкова ясна а, посока. Смятам, че мога да съглася с колегите, че не е нужно да измисляме колелото отново тук. Има системи в много държави членки с много а, силен и ефективен контрол върху огнестрелните оръжия. В същото време нужния баланс. В моята държава, Малта, имаме един такъв добър пример. Нашето законодателство може да ни помогне да уточним това, а, този текст при работата на компромисните а, изменения. Благодаря, госпожа Мецел. Госпожа Гомес. И сега споделям загрижеността изразено от а, някои от колегите. Споделям и, и казаното от госпожа Кафман от моята политическа група. И това е резултат от моята работа като а, член на Комисията за отбрана и сигурност и защо аз съм много ангажирана с сигурността и отбраната на европейско равнище, важността на оръжейната индустрия като компонент от промишлената база за европейската отбрана. Само, че аз съм за оръжията да бъдат в контрол на съответните сили и рестрикция на всякакъв друг вид оръжия, които могат да се притежават под какъвто и да било друг претекст, но всъщност да са налични, да няма сигурен контрол, да са достъпни за лавяне на вълци или спиране на вълци, които атакуват граждани. В моята държава тази седмица имаше реално намеса а, от а, професионалисти, които демонстрираха как могат всякакъв вид оръжия, колекционерски, на ловци и така нататък, без значение какви, така се трансформират, че могат да се използват за какъвто искате е, да могат да бъдат използвани в терористични атаки. След атаките в Париж някои от нашите власти казаха, че използваните оръжия са за колекционери, за ловци, казва иронично ораторката. Ето защо смятам, че ни е нужна тази директива и не споделям всички, които изказват всякакви аргументи за оръжейното лоби в крайна сметка трябва да направим нужното, за да прекратим този съвсем несъществуващ контрол над оръжията в нашите държави. Госпожа Хет. Благодаря. Сигурността на гражданите, разбира се, от първостепенно значение. Но не можем да накараме хората да престанат да живеят, да, да не продължат живота си. Може би е, комисията е изработила това предложение малко прибързано. Аз би го върнала за корекции, така да се каже. Защото текста причини вече достатъчно неприятности. Аз като социал-демократ Високо оценявам дългогодишните традиции в областта на лова и спортната стрелба. Нека да не ограничаваме възможностите на тези хора да се развиват. Нека правим закони, които да гарантират сигурността на гражданите, без да накърняват свободите им. Естествено, че е важно да има трансгранична регистрация, информационна система, маркировка на оръжието, изисквания за съхраняването му. Разбира се, че трябва да се борим с незаконната търговия с оръжие, но но не бива да забравяме, че обезпокоителният факт, че има дори разпоредби от действащото европейско право, което в някои държави членки не се прилагат, например за медицинските свидетелства. Освен това за забраната на определени видове оръжие, дистанционната търговия. Това също е много важно, особено за страни, в които разстоянията между населените места са големи. Това са въпроси, които трябва да решим, но, както казах, за сега комисията причини само неприятности. Най-добре е да изработи ново предложение. Госпожа Вимба. Так, фру Ja, detta är ju en panikåtgärd som inte var så väl genomtänkt. Е, мисля, че е, това предложение е нещо като паническа мярка. Не е кой знае колко обмислено. Значи, пред последните години имаше много терористични атаки и комисията решила да действа. Проблем ли има? Мога ли да продължа, пита ораторката? В Швеция има много ловци, има традиция, съсловни дружества. Имаме и е, спортни стрелци и така нататък. Е, получихме страшно много електронни пес, писма и дебата стана много разгорещен. Искам да попитам, има ли терорист, който да е заловен? с законно оръжие. В Швеция, например, 90% от убийствата се извършват с незаконно оръжие. Ами, дай, ами, ами дайте да се занимаем с незаконното оръжие, което отгоре на това е и по-ефтино. Това ни е проблема. Мисля, че е много необмислено това, което предлага комисията, особено по тези критерии полуавтоматично оръжие, което издавало вид на или изглеждало като автоматично. Извиняйте, ама това не е критерий. И още един проблем, който ми прави впечатление поне в Швеция – много от престъпленията се извършват с ръчни гранати в нос от бившите социалистически страни. Uh, Следващата ораторка има думата. Благодаря, госпожо председател. Много е важно да се приемат тези теми много сериозно но това предложение на комисията като че ли не се спира на реалните проблеми, а именно свободата хората да притежават оръжие и за това разграничение е много важно. И в ИМКО, в нашата комисия ИМКО също проследяваме този въпрос и ще се изисква много сериозна промяна в текста. Като че ли по този начин се обръщат много проевропейци срещу Европа и това съдължение на липсата на яснота за категориите огнестрелни оръжия. Ето защо е много важно текстът да остане верен на съществуващите категории, полуавтоматичните 7 и автоматичните 7А. А, смятам, че е много важно да няма промяна от съществуващите категории, още повече, защото няма никаква никакви валидни доводи, никаква формулировка, която да е представена в момента в тази посока. Много е важно, както казаха редица колеги, да имаме общи правила за деактивирането, за извеждането от употреба, в някои държави е много ясно. Означава след като бъдат изведени от употреба, оръжията да бъдат просто парче метал, не могат по никакъв начин да се използват. Различават се правилата в други държави и членки. Трябва да уредим този въпрос, защото така ще избегнем превръщането на деактивирани оръжия в действащи такива трябва да модернизираме и да имаме повишена сигурност от а, добавената стойност на а, директивата, но все пак да спазваме нужните протоколи и да определим нужните а, елементи които са съществени за самото оръжие, не да се спираме на някакви заглушители, например, които нямат отношение към действието на оръжието. Има държави с много добро а, действие а, в а, по отношение а, на това, че а, а, лекарите имат отговорност за докладът на полицията в Швеция когато имат пациенти, които според тях не би трябвало да имат, да притежават оръжие. Проверки всеки 5 години няма да подпомогнат ситуацията на държави, които вече са с действаща и добра система. Крайният срок за лицензите, е отново задължителността тук за B7 като категория подновяването на лиценза всеки 5 години би добавило бюрокрация в много държави членки, без да решава какъвто и да било проблем. И тук отново смятам, че би трябвало да зависи от държавата членка, тя да вземе решение, защото някои вече имат много добри системи за контрол на лицензиите и разбира се е много важно ам, проверките и контрол да се извършват от съответните компетентни органи. Имаме а, про, а, проблем с онлайн продажбите, няма добавена стойност, трябва да има лицензии и от търговеца, и от купуващия, и трябва да може правоохранителния орган да провери това, защо е нужно да се включват и а, онлайн продажбите. Незаконните продажби, били те по интернет или не, вече са незаконни имаме изменения, които предлагаме за понятието безопасно съхранение. Това е много важно и за защита на децата. Тези, които имат законно притежавано оръжие, те трябва да го съхраняват по начин, по който то няма да попадне в ръцете на тези, които а, ще го употребят незаконно, нито пък а, да нарани деца информацията, споделянето на информация, това е много важен момент. Много повече сътрудничество трябва да има, споделяне на информация, включително по наказателни разследвания с правоохранителните органи. И в заключение, смятам, че трябва да се подкрепи голямата, е, добрата част от предложението, деактивирането, хармонизираното етикет, етикетиране и да се а, е, засили а, е, трансграничното сътрудничество и да а, заличим а, всички неприятни части от а, предложението, които просто а, нарушават свободата на гражданите да притежават и нищо ново не добавят. Благодаря. Сега искам да дам думата на представителя на комисията. Yes, you, Благодаря, госпожо председател. Няколко бележки на базата на чутото. Най-напред искам да благодаря на докладчика за проектостановището, с което се запознахме. То подкрепя в голяма степен предложението на Европейската комисия. Преди да премина към детайлите, искам да кажа, че от самото начало комисията счита, че това предложение не трябва да отиде по-далече от въпросите, свързани с тероризма. Отнася се, всъщност отнася се за неща, които не включват само борба срещу тероризма, всички аспекти на сигурността на гражданите. Ние правим преразглеждане на директивата, разглеждаме къде тя е работила, къде не, какви са проблемите, как могат да се преодолеят слабостите, които сме констатирали при оценката ние проведохме дискусии с представители на държавите членки, с представители на сектора, на спортните сдружения, с сдруженията на ловците и прочие. Така че всички те бяха консултирани по различните аспекти на директивата. Това, което се опитваме да направим е да разрешим слабостите, които сме констатирали, също пропуските, които съществуват и да не се допусне законни оръжия да достигат до сенчестия пазар. Но ние не искаме да се смесват нещата. Нямаме намерение спортните стрелци или пък ловците да бъдат отъждествявани с терористи. Ние знаем, че има стотици хиляди хора, които притежават законно оръжие и никога не са създавали каквито и да е проблеми, стриктно спазват националните европейски норми. Така че ние никога не сме имали намерението да включваме всичко в един общ кюб. Ние ни искаме да ограничаваме законните притежатели на оръжие, не искаме да нарушаваме правата на добросъвестни граждани да притежават оръжие за законни цели. Искам да се спра на а, още няколко неща. Първо за Б7. Мнозина от изказалите се казаха, че а, критерият а, за сходство не е достатъчен. Ние сме го казали от самото начало на дискусиите, които водим, че това не е добър критерий, че трябва да се замени с нещо по-добро, така че ние сме отворени за предложение в това отношение. Чуваме какво се говори тук в Европейския парламент, очакваме от парламента и от съвета да ни помогнат да намерим по-добра формулировка. Някои твърдят, че това предложение е нелепо, смешно. Всъщност това е текст от 1991 година. И този критерий съществува още от тогава. Тази подкатегория премина от Б към А. Това, което ние знаем и което вие също споделите, че ние искаме полуавтоматични варианти на бойни оръжия, чиято цел е да се използва от полицейските или от военните сили. Ние не искаме подобни оръжия да попадат в ръцете на спортни стрелци. Мисля, че Калашников не е оръжие, което бихме искали да попадне в ръцете на който и да е на законния пазар. Дали искаме да има по-добра рамка или не. Говорихте за критериите. Ние трябва да видим какво имаме предвид, да отчетем техническите критерии за колекционерите. Също много важна тема, също и за Европейската комисия. В нашето предложение и текста на директивата към момента изключва изцяло колекционерите. Аз не ги критикувам. Има много добросъвестни колекционери, които спазват законите, не създават каквито и да е проблеми. Но директивата, такава каквато е в момента, не предвижда никакви разпоредби по отношение на тази категория. Колекционерите имат а, регламенти, които се прилагат на национално ниво, но има усещането, че е необходимо да се регламентира тяхната дейност на европейско ниво, обаче няма разпоредби, регламентиращи дейността на колекционерите. Затова считаме, че те също трябва да бъдат включени. По какъв начин ще стане това е нещо друго. но правилата на европейско ниво трябва да послужат за основа, на която да стъпят и национално ниво. За сега обаче нямаме правни разпоредби, отнасящи се до колекционерите. Ние искаме да се забрани достъпа до оръжие от категория А, ние искаме да се включат е, колекционерите в тази директива, тяхната дейност да е регламентирана, да имат е, задълженията да спазват е, законовите норми, които са предвидени тук. Това бяха двата основни проблема, на които исках да обърна внимание. Благодаря ви. Сега давам думата отново на докладчика госпожа Валеро. Благодаря ви. Благодаря и за всички бележки и изказвания. Мисля, че ако ги съберем, ще се получи сравнително добра директива. Ако седнем, слушани и комисията, и колегите от ИМКО, комисията наистина е с отворено ухо за нас. Мога само да подчертая много от нещата, които бяха казани, защото съм съгласна че в нашите страни ловците и хората, които се занимават с спортна стрелба, останаха с впечатление, че те са мишената. И така малко гледаха на нас като на малумници, че се занимаваме с такова досие. И аз започнах да се чувствам такава безсмислено предложение и отгоре на всичкото предложение за изменение към него което всъщност не е така. Така че много се радвам, че комисията сега казва, че не това е било целта и не е искала да смесва по никакъв начин спортната стрелба, слова и тероризма. Още нещо, ние сме не само от различни политически семейства, но и от различни страни. Там и условията са различни. Аз имам втора родна страна, Испания. Значи, е, в сравнение с е, северната страна в Испания има много по-строги разпоредби. Така че, може би, наистина трябва да има инструмент, въжаж за всички страни, без обаче принудително да им се налага някаква уравниловка. Просто трябва да се спазват едни основни критерии. Примерно, за да се получи разрешително за носене на, за притежание на оръжие, да се изисква медицинско свидетелство. В Швеция лекарите са длъжни да регистрират тези свидетелства, но не винаги го правят. С други думи, трябва да намерим някакъв единен модел, който да работи и с който да сме сигурни в психическото и душевно здраве на притежателите на оръжие. Мисля, че с докладчиците в Сянка успяхме да намерим да постигнем добри компромиси, отчитайки различните модели в държавите членки. Благодаря ви, госпожа Валеро. Благодаря ви, колеги, за участието. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Съобщение на Комисията до Европейския парламент и съвета за по стабилни и по-интелигентни информационни системи за границите и сигурността. Давам думата на представители на комисията, след което ще преминем към обсъждане. Господин Солон от Генерална дирекция вътрешни работи на комисията има думата. Благодаря, госпожо председател. относно съобщението за по-здрави и по-интелигентни информационни системи за границите и сигурността. Важно е да има добър, ефикасен обмен на информация между държавите и членки, за да има по-добро управление на границите и за правоприлагащи цели. Това е очевидно. Това е предвидено в заключенията на съвета. С течение на годините различни информационни системи и бази данни на европейско равнище бяха разработени. Това дава възможност на полицейските и на други правоприлагащи органи да обменят информация за конкретни цели. Сега трябва да преминем към следващия етап, да видим как тези целиви системи могат да бъдат по-ефикасни, какви нови системи да се разработят, как как да се преразгледа цялата архитектура а, в това отношение. Именно това цели съобщението на комисията. В съобщението се споменава Шенгенската информационна система, Евродак, визовата информационна система, както API, Прум, Европол, ЕКРИС, митническата система и базите данни на Интерпол тези информационни системи дават добри резултати, но също има и някои недостатъци. Недостатъчно добре функциониране на съществуващите системи, пропуски в информацията, които не са обхванати от никоя от съществуващите системи, също и доста сложният архитектура и фрагментираните национални системи. Нека сега да навляза малко в повече детайли относно слабостите. Шенгенската информационна система е, е най-широко използваната платформа за управление на границите и правоприлагане. 63 000 съобщения има, 3 милиона а, са случаите на използване, но има някои липси. Може да се прави справка на базата на името, но не и на база пръстови отпечатъци. Например, ако има подадена информация за лице в, в ШИС, може да не се установи много добре самоличността на съответното лице. Така че за нас това е приоритет да се разработи тази функция на ШИС. Не всички изисквания за информация са обхванати от съществуващите системи. Новата система за влизане и излизане покрива една от тези слабости, но остават други. В този контекст се споменава, че граждани на трети страни, които пътуват без визово ако те не са обхванати от ПНРА, няма да има информация за пристигането им на външните граници на Шенген. Преди края на годината комисията ще разгледа какви са техническите възможности, пропорционално ли е да се създаде европейска система за разрешаване на пътувания в този контекст. Що се отнася до сложността на системите, граничните служители, митническите служители за сега имат някои проблеми с достъпа до тези информационни бази данни, защото липсва достатъчна свързаност между системите и също информацията се съхранява в различни системи, които не са добре свързани. Така че имаме четири основни цели в съобщението да се подобре системата за обмен на информация за целите на граничната сигурност. Това трябва да е допълнителна система, да се преодолява рисковете от дублиране, да бъдат запълнени съществуващите празнини. Освен това, да се използва принципа privacy by design. На трето място, пълно спазване на основните права на европейски граждани и граждани на трети страни трябва да се отчита от самото начало и трябва да е в съответствие с картата за основните права. На четвърто място, когато е необходимо и удачно, системите трябва да бъдат взаимно свързани и оперативно съвместими едновременно търсене в различни системи трябва да е възможно, за да се извлича цялата необходима информация на полицейските гранични служители, там където това се изисква за тяхната работа. Това трябва да бъде при пълно спазване на принципите за защита на личните данни. За да се стимулира този процес за подобряване на оперативната съвместимост на европейско ниво. Ще бъде създадена група на високо равнище към комисията с участието на европейски агенции, национални експерти, институционални заинтересовани страни. И в средата на юни е предвидено за първото заседание на тази група. Тя ще разгледа правните, оперативни, технически е, аспекти за постигане на оперативна систем, е, съвместимост на системите, както и техническата възможност за въвеждане на различни варианти. Ще се разработи също визия с предвидени последващи действия в средносрочна и дългосрочна перспектива. Но няма да спрем междувременно да работим. Точно обратното, комисията вече обяви конкретни действия, които ще се предприемат още през 2016 година. Скоро комисията ще направи предложение да се промени правното основание за Евродак, за да се подобри функционалността на базата данни, свързана с незаконната миграция и връщанията. Също преразгледана ще бъде базата, на която стъпва и ШИС. Също предвижда се и подобряване на визовата информационна система ВИС. Ние ще преразгледаме правната база за EPI данните, както и за подобряване на управлението на сигурността на документите и борбата срещу измамите и фалшифицирането на документи. Ние също ще подобрим работата в EFIS. и създаването на евентуална европейска система за информация и разрешаване на пътувания. Също ще разгледаме възможностите за интерфейс при търсене, да има обслужване на едно гише за всички системи освен това, ще се види дали обвързването между централните информационни системи може да отиде на следващ етап, да има по-тясна свързане между системата за влизане и излизане и визовата информационна система, така както е предложено в ревизираният проект. Освен да ще се разгледа възможността за въвеждането на споделена система за биометрични данни, и доколко е възможно да се разработи в дългосрочна перспектива общо хранилище на данни. Освен това, ще продължим работа към един формат за глобална но подаване на информация. Освен това, ще разработиме и централен а, модул за контрол по всички системи. Ще следим и прилагането и използването на системите от държавите членки. Призовават се държавите членки да използват ШИС в по-голяма степен, да консултират наличната информация, да подават нужната информация Държавите членки трябва също да имат електронна връзка с инструментите на Интерпол на всички гранични пунктове. Трябва да се насърчат синергиите между системите на Европол и Шенгенската информационна система и други системи. Ние имаме амбициозна програма, изисква прилагането и координация от наша страна. Не се пред предлагат бързи решения. Ние сме готови да разгледаме всички възможности, за да създадем една добра архитектура на базите данни за раздаващите органи и граничните служби. Това е голямо предизвикателство, но е нещо необходимо за по-добрата защита на границите ни и за гарантиране на вътрешната ни сигурна. Благодаря ви, господин Солон. Сега давам думата за дискусия. Първият оратор, господин Коелю. Благодаря, госпожо председател. В, начало, в самото начало искам да благодаря на комисията защото наистина много се радвам, че представяте е, нещо като така обхватна версия на общата информационна система. Казвате къде има слабости, къде има напредък. 6.2. Шенгенската информационна система. Мисля, че така, средствата, които са на разположение, за това би трябвало да се изразходват малко по-добре. Тук става дума за цифрови инструменти, така че трябва да се прави оценка на начина на действие и то по график, установен от комисията. Още в началото на процеса на създаване на ШИС, Европейската комисия и Европейския парламент отстояваха този инструмент. Помните, че имаше държави членки, които бяха доста сдържани в началото. Слава Богу, това сега вече е продоляно. Ще повторя още веднъж, сега много се радвам, че има широка визия от страна на комисията, че се предлагат конкретни мерки. Например, мерки, които да направят задължителни някои стъпки, свързани с връщането на лица. Но имам няколко въпроса. Смята ли комисията, че има смисъл да съобщава, че предстоят нови нейни предложения, след като паралелно в същия момент се сформира работна група, която да анализира дали няма припокривания между системите и дублирания. На второ място, в момента вече има ЕОЛИЗа, агенцията за а, европейската информация. Така че мандатът и капацитетът на ЕОЛИЗа трябва да бъде подходящ спрямо съществуващите информационни системи. Смята ли комисията, че сегашното финансиране е достатъчно? На трето място граничните проверки. Тук като че ли комисията малко измества правното основание. ШИС, Евродак и така нататък едновременно ли ще представи предложенията комисията? На четвърто място, може ли комисията да обясни до каква степен ще се използва Евродак за проследяване на вторични мигрантски движения? На пето място, Комисията проверява валидността на данните, верифицира ги. Това е хоризонтална дейност и предлага да се а, изгради а, Central Monitoring Capacity за наблюдение и верификация на данните. За какво говорите? И последен въпрос. Смята ли комисията, че са нужни допълнителни мерки за подобряване на електронната сигурност на документите и идентичността? Какво смята да прави комисията? Благодаря, господин Коелю. Госпожа Файон. Благодаря, госпожо председател. Приветствам усилията на Европейската комисия да прави предложение, да прави план за действието, това как да се действа в бъдеще с всички данни ефективно. Да, това е пътят напред. Но както каза господин Клелио, така и аз ще се спра на няколко момента. Въпросът, който ме озадачава, това, което обсъждаме, това, което предлага комисията е една централна база данни, а това, което правим в момента, имаме пътнически данни а, в отделна база, ШИС, от друга страна и най-различни други а, групи данни, а, бази данни, които създаваме и този план за действие съответствие ли е с всичко друго, което правим по посоката на интелигентни граници и, разни друг, и различните други де, досиета? Как се отразява наскоро приятия пакет данни върху това? Можем ли в същата група да включим различни видове данни, от една страна пътнически данни, от друга страна данни за бежанците и така нататък. И въпросът, който постигна господин Коелю е много а, важен дали ще продължи паралелното използване на съществуващите системи. Така че малко повече информация за това как ще се отрази настоящата работа върху бъдещето, което вие обрисувате. Това ли е правилният път напред? Благодаря. Благодаря госпожа Файон, госпожа Медар. И моите въпроси са в а, същата посока. И аз бих искала да благодаря на комисията за усилията да дойдат тук сред нас да обсъдят този въпрос. Всички знаем, че ако искаме да не се спадне Шенген, трябва да изградим нещо ново. По този начин. Макар, че проверки на границите не са правилният път напред. Няколко технически момента. Предвиждат се четири централизирани елемента на системата за вход и изход. Както каза и колегата Таня, и аз разбирам, че не ни липсват данни. Проблема е интегрирания подход към различните данни и липса на сътрудничество а, с държавите членки в управлението на данни. Така че мобата ми към председателя, представителя на комисията е малко повече информация за необходимостта да се създава нова система и трябва да ни а, убедите също в а, високата сигурност на такава една идея. На следващо място, задържането, съхранението на данни, доколкото знам, е много трудно според решенията на съда да се определят точните периоди на задържане на данни, за да се увеличи сигурността. Кои са гаранциите, които ще ползваме, че правилно се съхраняват тези данни. И също така а, има по-скоро концентрация за борбата с незаконната миграция, а не толкова а, от първоначалния приоритет за интелигентните граници. Разбирам, че се променят предизвикател, предизвикателствата, но все пак трябва да следваме определени принципи. Господин Албрехт, благодаря много, включително за Представянето, Съгласни сме всички, че по-доброто споделяне и достъп до съществуваща информация по отношение на а, рискови или подозрителни дейности е именно това, от което имаме нужда. Също, що се отнася до управлението на границите, борбата с тероризма и организираната престъпност също заслужава нашето внимание. Трябва системите също така да са взаимно съвместими, за да имаме по-добър и лесен достъп до информация. Не е риторичен въпроса за стандартите, които използваме. И ако разгледате всички системи, ВИС, ШИС, Евродак, Европол, базите данни а, напоследък и пътническите данни и също правилата за защита на личните данни, има най-различни стандарти и сме успяли да а, прокараме директива за защита на данните за обработката, а, на а, данни от правоохранителните а, служби. А, благодарение на усилията на нашия колега, който беше докладчик, но тази директива няма да се прилага към тази нова база данни, а, тази нова система. И така въпросът ми, ако искаме последователност, ако искаме да не отива на хаос работата ни, защо комисията не предлага нещо последователно и общи стандарти. Не разбирам. Ние като Европейски парламент сме заявили, че искаме един е, стандарт за защита на данни. И хубаво, че имаме това на ниво държави членки, а, но все пак европейските агенции, европейските а, служби и бази данни, какво става за тях? Мисля, че това е правилният път напред, но същите стандарти ще трябва да се прилагат не само към държавите членки, но и към тези системи, за които говорим тук. И също като колегите преди мен бих подчертал пречките, с които предстои все пак да се справим и трябва да обсъдим. Със сигурност ще има и допълнителна информация от Европейския съд за периода на задържане на данни, съхранение на данни и също така давността на различните причини за съхранение. смятам, че трябва да сме пределно конкретни за различните периоди на съхранение и подробните ограничения по отношение на целта на съхранение, което означава ясни каталози, ясни елементи и максималните периоди ясно очертани. И тук също бих искал да видя по-хармонизиран подход, а не само изброняване на системи и как те трябва да са по-оперативно съвместими и имат различни правила. Искам по-подходящ, по-последователен подход. Госпожа Вържя, благодаря. Извинявайте, но мисля, че не съм искала думата, но понеже съм докачих сянка, все пак е нормално да се изкажа. На първо място, благодарности на комисията. За първи път наистина виждам документ, който все пак прави някакъв обзор на всичките системи, които съществуват, но си задавам въпрос за начина по който се работи в момента. Толкова много прегледи на различни документи правим, те се припокриват и явно трябва да имаме все пак система, която е взаимно съвместима. като колегата Албрехт а, а, би си задал въпроса общ подход, интероперабилност, взаимна съвместимост, но по отношение на какво ви задава въпрос? И как да правим интероперабилност и взаимна съвместимост с толкова различни цели. Едно искат бежанците или правим тази база данни с една цел, съвсем друга с пътническите данни. 6 3 милиарда търсения. А, наистина се притеснявам какво правим с всичкия този достъп. Техне, технологичните инструменти никога не разрешават проблемите и за мен остава а, винаги страха, че а, когато използваме такива а, технологични средства, дали знаем как да си служим с тях и дали те са спрямо целите, които си поставяме. Така че ми се иска наистина да има известна последователност. Би могло евентуално а, за а, интелигентните граници и това само по себе си като заглавие е малко странно, но позволява ли ни това да има един глобален подход? Но все пак как да подходим към системите, които би трябвало да се обединят там? Сутринта чухме предложението на комисията за засилването на използването на данни на границите, бази данни, после имаме и пътническите данни, междувременно Приехме а, и пакета за защита на данни, но всичко това трябва да има някакъв минимум последователност. Говорим тук и за Евродак, говорим също и необходимостта да се разгледа ВИС. Признавам, че за мен не е съвсем ясно и когато някой ме попита къде са когато става въпрос за запълване на липси и правене на връзки, си задавам въпроса дали а, е а, това в полза на гражданите. Госпожа Вержия, казва председателката, винаги добре да поискате а, думата, особено когато не знам, че сте докладчик в сянка. Госпожа Интвелт има думата. Не, че по принцип се противопоставям, но като погледнете историята на това досие, има известни въпросителни. Имаше предходено, предходно предложение и а, за него обосновката беше трябва да видим кои са тези, които пресрочват визите. А пък сега обосновката за съществуването на това предложение е, че а, гоним а, чуждестранните бойци. И а, има и, разбира се, а, и други елементи, които споменахте. Евродак, колко години по-рано решихме. И а, тогава беше, а, това беше само за идентифициране, за нищо друго, за нищо друго. Така че понякога си струва да а, хвърлим поглед назад. Също говорите за други теми засягате, но въпроса, който зададах преди това, е, да речем, Съединените щати имат такава система и все още имат трудности напълно да я а, приложат. Какво ни кара да вярваме, че ние ще се справим по-добре? Искам също така да знам малко повече за финансовия интерес. Тези системи ще трябва да бъдат израза, изра, изградени от а, фирми. Аз съм а, пазарен либерал а, и а, наистина бих, искал да, бих искала да печелят а, фирмите пари, чудесно, но а, все пак искам да знам как разрешава комисията. Вероятно ще трябва да се обърне към определен сектор, който има а, техническата експертиза. А, говоря вече в комисията а, за конкретни а, фирми, какви са предварителните сметки и мисля, че господин Коелю ще потвърди. Първоначалните а, прогнози обикновено не са съвсем точни. Шест пъти по-скъпа излезна 6, доколкото си изпомним, или 8. И все още предстои да видим е, мега IT системи, които представляват голям а, успех в рамките на първоначалния предвиден бюджет. Така че принципно не съм против, но мисля, че спокойно мога да кажа, че съм леко скептична. Благодаря, а, Софи, госпожа Лауристен. Very much. Uh, uh I, uh... Благодаря много. Искам да е, искам да продължа същия дебат във връзка с защита на данните. И ние много усилия положихме, за да разберем е, какви данни, къде, как трябва да се събират. И винаги това е на е, основание на ограниченията за предназначението. Така че ни трябва по-общ дебат за вида данни, които мислим, че са ни нужни за целта на тази обща а, зона на сигурност. Сега еволюират европейските институции, нови функции, Евродак, Европол, а, гранични, гранична охрана, но ни трябва общо разбиране за целите на сигурността, какъв тип данни са ни нужни. А, дали ще се намерят в една обща европейска база данни или от а, националните данни. Трябва да има хармонизирана система за събиране на данни и така нататък. И също така всичко, за което взехме решение за защитата на личните данни, има директива, има и регламент. При, а, помня ви, че директива означава а, директно свързано с престъпността, но има много неща, които не са свързани с престъпността, като например охраната на границите. Ето защо трябва да отидем още няколко а, стъпки напред и да преценим какво правим. Представете си една, а, втора, трета система. Голяма бъркотия ще стане, ако не знаем какви са предназначенията, какви данни са ни нужди. А ни липсват данни. Ако разгледаме това, което имаме с. А, а, бежанците, Огромни липси. Нищо не се събира за беженците. Като данни, а говорим за интеграция. А ние нямаме и данни. Кой ще ги събере? С каква цел? Как ще бъдат защитени човешките права? Трябва много по-дълбочинно да се е, действа. Благодаря за въпросите, каза председателката. Има думата следващата радовка. You, Chair, for... Благодаря. Благодаря за поставените въпроси. Ще се опитам да отговоря на повечето от тях. Относно защитата на данните и ограничаването на предназначението. предложението за системата влизане-излизане и и съществуващите системи са в съответствие с строгите изисквания за защита на данните, на рамката в това отношение, която съществува на равнище Европейския съюз. Подробностите ще бъдат анализирани от вашата комисия в рамката на разглеждането на новата предлагана система за влизане и излизане. Ограничаването на целите, за които да се използва също въвеждането на принципа на privacy by design са подсилени в предложението. Ние обявяваме поредица от нови предложения и създаването на група от експерти. Тази експертна група ще разглежда конкретни аспекти, свързани с оперативната съвместимост и ще направи анализ дали ще е възможно да се задълбочи оперативната съвместимост в бъдеще. Това е един от аспектите на нейната дейност – така както е посочено в съобщението. Вторият аспект е, че има някои сфери, които не са обхванати, има пропуски в информацията, например безвизово пътуващи граници, граждани, които се появяват на външните граници, не се разполага предварително с информация за тях преди тяхното пристигане. И това е една от причините, поради която комисията има намерение да направи анализ на необходимостта и за създаването на система за разрешаване на пътувания. Също задължението за анализ е, и при разглеждане на различните бази данни, като ШИС, БИС и други. Ние извършваме преглед на някои от регламентите, свързани с тях в момента. Освен това, за някои от тях се обмислям промени, за да може да се подобри дейността на съответните агенции. Охваща се също и мандата, сегашните структури. И агенцията, която управлява информационните системи. за качеството на данните. Както казах в моето встъпително изказване, ние имаме системи и би трябвало тези системи да бъдат използвани, информацията, която се събира в тях, да съответства на потребностите и на регламента. Тази информация трябва да може да бъде използвана на по-късен етап, така че трябва да отговаря на техническите спецификации. Информацията, която се е подава в тези системи, да може да се използва на по-късен етап и да ни позволява идентификацията на лицата, също да се подава на управление. Виза, Лиза ли казва? И Юлиза. Относно в бъдеще създаването на едина централизирана база данни, това е възможност, която трябва да бъде разгледана от групата на високо равнище, да се види доколко това е възможно да се реализира. Това е дългосрочна цел. Това е четвъртата цел. Първо е да се създаде интерфейл, с който да позволява търсене във всички системи, да се споделят да, информации, за също услуги между различните системи, да има система, която да може да сверява пръстовите отпечатъци в различните системи и също да се постигне една по-интегрирана база данни. Съхраняването на лични данни в една единствена база данни не създава достатъчно условия за защита на данните, всяка информация трябва да се събира за конкретна цел и да бъде така отбелязана. Събирането и използването на данните трябва да спазва принципа на пропорционалност. ако тези данни са в една отделна система, при необходимост начина по който ще се работи с тези данни ще се променя. Данните трябва да са за конкретна цел. Дори когато има интегриране на базите данни. Това не означава, че ще променим условията за съхраняването на данните, предназначението, начина за достъп до тези данни. So. Относно защитата на данните, вече казах мнението си. Оперативна съвместимост не означава да смесваме данни от различни системи. Ние само авторизираме системите да говорят помежду си, вместо да имаме няколко обмена между ползвател и различни системи, създаваме възможност да се опрости търсенето един ползвател да извършва проверки едновременно в няколко системи. По този начин ще се намали предвижването на информация в мрежата и между националните системи. И за това ние обмисляме свързване на централно равнище на отделните системи при пълно спазване на правото на достъп на ползвателите, така че тук нищо не се променя, що се отнася до достъпа. Освен това, подобна взаимна свързаност на централно равнище е нещо положително от гледна точка на защитата на данните, тъй като ще намали дублирането на събираните данни вместо да имаме същата информация, която да се копира и запаметява в няколко системи, ще има възможност да се използва тази информация от един източник за различни цели, така както е, е предвидено в регламентите, за да не се копират многократно тези данни. Така се намалява нуждата от събиране на данни и запаметяването на тези данни. Относно събирането на данните, целта на групата на високо равнище ще бъде да види какво има на лице като акт на съществуващите препокривания и в бъдеще да не се допускат подобни. За... И така да има някои категории пътници, които да могат да бъдат идентифицирани при а, използването на системите. Надявам се, че ви отговорих на въпросите. Благодаря ви, господин Солон, за дадените отговори. Благодаря ви, колеги, за участието. Ние ще продължим заседанието в 3 часа след обед. Желая ви приятна обедна почивка.